Колеги, да започваме заседанието. Първо искам да кажа добре дошли на нашите партньори от националните парламенти. За мен е удоволствие да ви видя тук. Искам да кажа добре дошли на нашите специални гости, двама посланности и а, Раймонда Скаропис, който е беше председател и а, сегашния новоизбрания председател, представен от посланник Саторопулос. Също и комисар Хан, който отговаря за регионалната политика. Искам да му кажа добре дошъл. Искам да кажа добре дошли на понези, които от вас са, са тук за първи път. За първи път се събираме като комисия по регионалните въпроси на Европейския парламент с представители на регионалните и национални организации и националните парламенти. Добре дошли на всички вас. А може би знаете, че Европейският парламент и вие, националните пар- парламенти като наши партньори, вече от доста време се опитваме да намерим най-добрата платформа за дискусии е, и взимане на решения, което би помогнало на процеса на взимане на решения в Европа. И нашите заседания са част от този процес, особено след Лисабонският договор, който даде нови правомощия на парламентите. И е, трябва да се е, спрем на предизвикателствата през изпълнението на програмата 2014-2020, предизвикателства за нас и възможности и проблеми, които трябва да се преодолеят. Като парламентаристи трябва много внимателно да помислим за нашата отговорност, да видим какво можем да направим като европейци в националните си парламенти, за да може кохезионната политика 2014-2020 да ни даде това, което очакваме от нея Миналата седмица на пленарната сесия в Страсбург гласувахме в пленарна зала по нашата обща работа с Европейската комисия, което внесе предложенията за нови регулаторни рамки на политиката на сближаване за периода 2014-2020 и с законодателите страните членки в лицето на съвета и Европейският парламент отговарят за това и за първи път Европейският парламент е пълноправен, пълноправен с законодател. Работата вече трая повече от година и ни предстои а, а, да приемем законодателни актове за делегираните и актове и актове за изпълнение, а, където ролята на трите институции е също така много важна. В резултат на тези междуинституционни усилия, надяваме се, ще имаме една добра рамка за кохезионната политика, за да се посрещнем предизвикателствата, при които сме изправени. От която страна и да идвате, знаете, преди всичко имаме отчаяно нужда от растеж. Не какъв да е растеж, а растеж, който се основава на иновации, на познания, който създава конкурентоспособни работни места, работи за по-добро качество на живота и за бъдещите поколения. Новият темпо на инвестиции в политиката на сближаване, както пряки и непряки, както в публични, така и частни, е нещо, на което разчитаме. Трябва да продължат, обаче, да продължи подготовката колкото може по-бързо. Новата кохезионна политика разчита на инвестиции, които ще помогнат на Европа да премине трудният път към изпълняване на целите до 2020 година за постигане на кохезионните цели чрез постигане на целите на програмата 2020. И така, в контекста на повишена конкуренция е, е, и в условията на една Европа, която вече е преодоляла кризата. И тези цели е, трябва да се превърнат в инвестиционни програми, които отговарят на спецификата, на регионите на... и да имат голяма добавена стойност. Европейският парламент е решен да вложи в кохезионната политика да я постави върху едни здрави основи. Ще увеличим, ще преодолеем различията при тълкуването на регионите на въпроса за крайните бенефициенти. Няма да пожалим усилие, за да рационализираме всички условия, свързани с кохезионната политика. Бих искала да използвам тази политика, за да призова вас, представителите на националните парламенти, да а, отчетете факта, че всичко това зависи от вашата дейност в националните парламенти, да действате а, активно, а, за да може да не се забавят а, необходимите инвестиции поради забавене на национално равнище. Е, и е, тези условия са възможност да идентифицираме не е, грешките, не когато фондовете вече бъдат суспендирани или са контролирани, а още преди това да се установят пречките по приложението или условията за увеличаване на ефективността на политиката за сближаване. Затова всички вие очакваме в своите страни да изпълнявате тези условия които трябва не да пречат, а да помагат за вашата работа. Всичко това трябва да е свързано с европейският процес на управление и особено европейският семестър и препоръките специфични за всяка страна. Националните парламенти участват в този процес и затова и тук бих искала да ви призова да установите връзки с своите колеги в парламентарните комисии, които участват в работата по, парламент, по европейският семестър, за да се види какви инвестиции са необходими, включително средства по структурните, европейските структурни фондове за оперативните програми. Всичко това е предвидено в общите регулации и като това потвърждава ключовата роля на кохезионната политика в инвестиционният процес в Европа. На срещата, днес, нашето заседание днес след обед, то ще бъде разделено на две сесии. Ние ще чуем а, а, лектори, които ще дадат тон на дискусията и след това ще чуем представители на националните парламенти и депутати от Европейският парламент. Надявам се а, да отделим по 50 минути във всяка от двете сесии за а, тези изказвания. Ще организираме работата по традиционния начин, обикновено двама оратори от националните парламенти, след това един от Европейският парламент. Някои от вас вече са ми дали а, своите заявки за време за изказване. Моля, давайте заявките своевременно, за да можем да подготвим списъка на изказващите се. Ще видим как ще протече тази дискусия и затова бих искала без по надатъчно забавене да открия първата част, първата сесия. Първо ще чуеме посланник Раймунта Скарабис. Господин посланник, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, госпожи и господа, за мен е удоволствие и чест да участвам в днешната дискусия. Позволете също да се извиня, ще трябва да си тръгна почти веднага след като приключа с изказването си а, тъй като задълженията а, ми го изискват. А, трябва да продължа да председателствам заседанието на Корепер а, по а, темата а, правосъдие и вътрешен ред. Дълбоко се извинявам а кохезионната политика определено е сред водещите в дневния ред на Европейския съюз е ключ за преодоляване на глобалната економическа и финансова криза. За това особено важно е, че миналата седмица Европейския парламент одобри политическото споразумение, постигнато в тристранния диалог по отношение на политико-економическия пакет. Това ще е сред основните постижения на годината. Своевременното приключване на преговорите бе сред основните цели на нашето първо председателство на съвета на Европейския съюз. Разбира се, изходът от преговорите едва ли щеше да е възможен, а без значително степен на гъвкавост, проявена от двата органа на законодателство. Искам да благодаря също и на Комисията по регионално развитие и в частност на госпожа председателката Данота Хюбнер за сближаването на позициите, макар че в началото те изглеждаха доста разнопосочни. Също и на господин Рое и е, мадам Крое, е, за, е, кои, които бяха основни докладчици. Искам да благодаря а, е, също на комисията, на Европейската комисия, защото мисля, че поради проявеното разбиране и гъвкавост от трите страни имаме добър резултат. А, и така в новия програмен а, период ще работим за кохезионна политика, насочена към конкретни резултати а, тематични концентрации и а, рамка на резултатите. Това са основните и насоки. В новия програмен пер, период кохезионната политика е, е пряко свързана с, с политиката за устойчив интелигентен растеж. Въведе се механизма за тематичните концентрации. Държавите членки ще могат да подкрепят тематични а, групи, а, които в най-голяма степен допринасят за реализация на стратегията Европа 2020, като например научно-развойна дейност, интелигентни технологии, а, енергийна ефективност и а, социално приобщаване. А, по, в помощ на това ще се реализира новата концепция на обща стратегическа рамка, които определят начин на координиране на европейските структурни инвестиционни фондове и те ще бъдат допълвани от други финансови инструменти. Това означава, че инвестиции от фондовете не могат да се разделят от националните програми за реформи и а, програми като ТНТ, Еразъм и други европейски програми. Партньорствата ще станат гаранция за по-добро участие и координация на всички политики и на осъществяване на съответните политически нива, подобряване на а, координацията на различните източници на финансиране ще опростят достъпа до финансиране за бенефициентите. Трябва да направим така, че да не се похабяват европейските средства. С тази цел с законодателите се договориха е, за определене на рамка за резултатите за всяка от програмите, за да може да се извършва мониторинг и да се проследява реализацията на поставените цели. Държавите членки трябва да определят амбициозни междинни цели – и мониторинга ще се осъществява до края на програмния период. Смятам, че чрез такъв балансиран подход се въвеждат мерки, които са насочени към по-добро ориентиране на инвестициите към конкретни резултати. Това са предпоставки за ефективното използване на средствата. Възприемат се и мерки, които да не допускат разхищаването на средствата. След преговорите мога да кажа, че с гордост можем да погледнем на постигнатото в общите ни усилия. И ще постигнем заложените в стратегията Европа 2020 цели. В заключение позволете да отбележа, че съм убеден, че усилията на екипите, водили преговорите, е, приключиха преговорите с убеждението, че това е наистина ключов инструмент за инвестиции в растеж и работни места а, и на базата на нашия национален опит. Искам да поздравя депутатите от Литовския парламент, от Сейма. Тяхното присъствие тук е знак за важността на темата за нашата страна. Литва е страна, която за 2010-2011 имаше най-висок процент освояемост на средства от Кохизионния фонд. Възстановяването след 2009 и кризата и постигнатия ръст и засилването на вътрешното потребление определено се дължат в голяма степен на средствата от Кохизионния фонд. И това, че в момента Литва има най-голям процент освояемост, е, е, доказателство, че ние ползваме средствата доста ефективно. Всички държави членки заедно е, трябва да се стремят към това а регионите е, сигур, със сигурност трябва да поработят още за повишаване на ефективното освояване на средства, за да може е, те да се оползотворят с, в максимална степен, подпомагайки е, ръста, новите работни места и преодоляването на големите разминавания. Всичко това сочи огромната роля на кохезионната политика за преодоляване на множеството предизвикателства пред нас. Не на последно място последиците от економическата и финансова криза. Благодаря ви много и благодаря за това, че успяхме да достигнем до съгласие и документа бе прият от Европейския парламент. Благодаря. Сега от името на гръцкото председателство давам думата на негово превъзходителство, посланника на Гърция. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да бъда тук сред вас днес след обед. Преди всичко искам да кажа добре дошли на представителите на националните парламенти, много важно е нашите, да действаме съвместно с нашите колеги от националните парламенти. Бих искал да кажа, че се радвам, че комисарят Хан е също тук, тъй като той работи неуморно за изпълняване на кохезионната политика на място от страните членки. Госпожо председател, сега ще премина на гръцки, ако нямате нищо против. Мисля, че е положителен фактът, че Гърция сега ще поеме председателството малко след като Европейският парламент приеме многогодишната финансова рамка 2014-2020 година и след като бъдат приети редица важни закони, свързани с структурните и инвестиционните фондове. Ние осъзнаваме ползата от тази рамка и възможностите, които предлага. Увеличаването на заетостта, миграцията, но също така и социалната политика. Това са целите, които гръцкото председателство ще преследва и аз мисля, че ние ще можем ефективно да направим това в рамките на този нов програмен период. Сега не искам да се спирам подробно на различните цели, искам само да припомня, че имаше трудни преговори във връзка с новата рамка и за първи път това беше направено по силата на разпоредбите на Лисабонския договор. Разбира се, имаше много важен принос от е, страна на отделните комисии на Европейския парламент – председателите на комисиите, докладчиците, е, останалите колеги наистина извършиха много е, огромна и много трудна работа, опитвайки се да коригират определени точки в предложението и е, успяха да убедят държавите членки да подготвят Европа за 2020 година. Европейската комисия по този начин наистина може да изпълни добре целите си. Днес трябва да бъдат прияти различни нормативни актове, но в момента Европейския съюз се намира в финансов период, в който трябва да се изпълняват целите на програмния период 2014-2020 година. Знаем, че целият бюджет на Европейския съюз в сравнение с брутния вътрешен продукт представлява 1% по отношение на кредитите за поети задължения и само 0,7% за плащанията. И фактически много малко средства останаха извън рамката. През тези 7 години трябва да бъдат изпълнени политиките, които са насочени към гражданите на Европейския съюз и тук ние сме предвидили и разполагаме с 1 милиард евро, също и благодарение на новия финансов инструмент. Това означава, че в разгара на кризите вече са на лице отделните политики на многогодишната финансова рамка, насочени към укрепване на социалното сплотяване, на социалното сближаване, е, за борба с безработицата и е, също така за преодоляване на социалните проблеми. Кризата принуждава държавите членки да извършват е, съкръщения в бюджета и в случая искам да посоча, госпожо председател, че кохезионната политика със сигурност е най-важната политика за насърчаване на развитието. Структурните фондове, но също така и инвестиционните фондове са а, така концепирани, че да могат да бъдат изпълнени целите на кохезионната политика – като тенденцията е, е, да се насърчават на първо място инвестициите и развитието. Много държави членки, моята също, виждат в кохезионната политика най-важният инвестиционен инструмент и това а, е, води до там, че частните инвеститори също извършват инвестиции. Когато погледнем с какви средства разполагаме, ще установим, че имаме възможност да съберем критична маса, която е необходима, за да могат да бъдат изпълнени важни резултати. В тази рамка ние предприемаме значителни усилия, за да можем да създадем необходимата среда и различните условия, които са необходими за постигане на целите съгласно различните регламенти. С други думи, ние трябва да концентрираме средствата, за да постигнем положителни резултати. Преговорите се водят на всички равнища и е важно да се постигнат, както казах, е, измерими резултати. От наша страна ние ще направим всичко възможно, за да можем да изпълним критериите за адиционалност. Това е изискване, което е поставено от е, държавите членки в техните програми за развитие. От наша страна ще направим всичко по силите ни, за да тласнем напред вторичното законодателство на Европейския съюз в сътрудничество с съвета и Европейската комисия. Гръцкото председателство ще работи също за това съветът и комисията възможно най-бързо да приемат Фонда за солидарност. Ние сме в тесен контакт с всички представители на парламента, на комисията, също така и с представители на други институции на Европейския съюз. Госпожо председател, в заключение искам да посоча различните прояви, които ние планираме в тази връзка. Предвиждаме конференция в Атина в края на април по структурни въпроси. Освен това ще има конференция за макрорегионалната стратегия Адриатическо-Юнийско море тази проява също ще бъде в Атина на 7-8 февруари в сътрудничество с комисията. След това ще има среща на групата за оценка в Атина. Ще има и други прояви. Благодаря, че ми дадохте възможност да дойда тук и да споделя с вас тези мисли. Надявам се, че през следващото полугодие нашата работа ще бъде съществена за Европейския съюз. Изборите предстоят а, скоро. Надяваме се, че много граждани ще отидат до урните и ще можем да изградим една по-силна Европа, една Европа, която предлага повече работни места и една Европа, в която демокрацията и човешките права се зачитат в още по-голяма степен. Благодаря. Much, uh, and... Uh, Благодаря ви, господин посланник. Сега давам думата на комисията. Комисар Йоханес Хан, имате думата. Уважаема Данута, дами и господа, искам да ви приветствам най-сърдечно. Наистина инициативата е чудесна. Чудесна е тази инициатива, че вие каните редовно членове на националните парламенти за обмен на информация. Погледнах развитието тенденцията на становищата по законодателни инициативи, дадени от националните парламенти от 168 през 2007 до 673 през 2012 година, което означава, че идеята за субсидиарност и включването на националните парламенти в процеса на вземане на решения вече е много интензивно развита. Понякога се отправя критика, че е, се губи много време, но а, с положителния извод, а, че се включват възможно най-много хора. Както казах, понякога демокрацията изисква време, но дава възможност да участват всички, без разлика и <clears throat> ние трябва да използваме точно това, и е, именно за тази предоставена възможност искам да благодаря. Беше казано е, много през е, миналата седмица, след е, двугодишни много интензивни преговори. Беше госпожа Данута Хубнер там, е, докладчика, също така представители на различните председателства. Мисля, че на пет председателства имаше представители. Благодаря им е, за това. Честно казано, когато става дума за бъдещия начин, е, как 325 е, милиарда евро да бъдат използвани, тогава ще трябва да си отделим съответно време за да обмислим този въпрос и мисля, че ще си струва, защото ще можем да представим една реформа, която по своя обхват, по своя замах ще бъде най-голямата от създаването на регионалната политика през 60-те години. Важно е да се отбележи това, защото ние трябва да реагираме на актуалните тенденции. Слава Богу, успяхме през този период, госпожо професор Хюбнер, е, вие в момента сте председател на Комисията по регионално развитие, но преди това бяхте е, мой предшественик като комисар. Познавате е, много добре материята. За това ви благодаря и за подкрепата, която оказвате, също и морална. Благодаря и на парламента, че за първи път се получи едно обвързване на средствата с определени съдържателни цели, т.е. обвързване на средствата с целите от Лисабон, което е задължаващо за всички държави членки, както за по-старите, така и за по-навите. Сега обаче вече сме една крачка напред и казахме, добре, регионалната политика е ядрото, когато става дума за финансиране на общоевропейски цели и провеждане на съпътстващи мерки. Целите на стратегията Европа 2020, е, в крайна сметка те трябва да бъдат изпълнени и към тях са насочени всичките ни усилия, но е политически наивно да се смята, че 28 държави членки по едно и също време ще могат концентрирано да преследват едни и същи интереси с една и съща е, степен на ангажираност. Затова е добре, че е, се предвижда възможност за подпомагане в над 200 региона в Европа. Там се преследват тези цели, за които говорих и тези цели са отражаващо значение за подобряване на конкурентоспособността в целия Европейски съюз. Ще ви дам един пример. Ако ние виждаме една от нашите цели в това до 2020 година да увеличим дела на възобновяемите енергийни източници до 20% в цялото производство на енергия и да подобрим също енергийната ефективност, тогава това а, се дължи не само на глобалните цели за защита от климатичните промени. Има и други аспекти, които е, са до известна степен равнопоставени. Когато погледнем структурата на европейския търговски баланс, тогава през 2020 година, през 2012 година само в сферата на стоките и услугите има излишък от 315 е, или 317 евро, ако не се лъжа. Е, поради нашата зависимост от суровини, най-вече е, петрол и газ, този излишък се обърна с минус 105 милиарда. И Разбира се, не само финансовите измерения ни дават повод за размисъл. Аз казвам съвсем откровено, че това е политическата хилесова пета на Европа, нашата зависимост от суровини и е, ние с болка наблюдаваме това предвид е, дискусиите, които се водят около Украина, какви е, въздействия може да има всичко това, когато а, сте зависим от а, доставка на суровини. И това трябва да бъде нашата ясно изразена политическа цел, да се промени това състояние, предвид факта, че ние не разполагаме с много суровини в Европа, трябва да компенсираме този недостиг и да използваме в по-голяма степен възобновяемите енергийни източници и тук фокусът се поставя в градоустройствената сфера и също така енергийната ефективност, защото санирането на сградите има много голямо въздействие върху енергопотреблението и дори ако искате в крайна сметка върху търговския баланс. За да можем да постигнем тези цели, които е, определят нашата глобална позиция в е, международните преговори и дори я подобряват, защото в крайна сметка колкото по-малко сме зависими, толкова по-силни сме в преговорите. Това ще ни даде в крайна сметка да е, действаме по-глобално или да речем Хоризонт 2020, разходи за изследователска дейност, също така самородните метали. Друга наша задача, тези минерали са необходими в полупроводниковата технология, за да могат да се произвеждат определени артикули, така че ние не можем да се откажем от тези индустрии, ако сме принудени да внасяме такива суровини, то тогава тогава и в този сектор ще бъдем силно зависими. Кой е нашият отговор? Нашият отговор е под формата на изследователски програми, които трябва да служат с помощта на подобрени технологии да намалим е, използването на суровини или да ги заменим с нови материали, които е, могат да бъдат синтетични и ще ни направят по-независими или пък да а, създаваме нови продукти. Всичко това ние можем да направим само с общи усилия, поради което регионалната политика в бъдеще ще трябва тясно да сътрудничи с а, Хоризонт 2020. Тук става дума за плен circulation, за пълен цикъл, защото в Европа в много сектори установяваме е, миграционни движения, най-добрите в обществото се местят от един регион в друг регион. И този факт е, е, се наблюдава на много места. В Литва след присъединяването на страната към Европейския съюз на 10% тази страна загуби от населението си. И това не са най-лошите нейни жители. Румъния също около 2 милиона. Около 2 милиона румънци работят в други страни, така че ние ще трябва да полагаме усилия с подходящи мерки да спрем това развитие. Мерките на регионалната политика вървят в подкрепа на тази тенденция със съответната тематична концентрация и всичко това е, с задача да бъдат изпълнени общите европейски цели и в случая трябва да бъдат изпълнени основните условия за предоставяне на средства. Трябва да бъде ясно, ясно да се е, е, посочи в договорите за какво ще се използват тези средства, е, най-вече за повишаване на качеството и е, тези над 270 региона ние ще изискваме да са наясно къде те виждат своите економически перспективи и предимства, къде е, трябва да се концентрират инвестициите в тях. Ако една страна получава средства за инфраструктурни проекти, да речем в транспорта, тя в бъдеще няма да може да създаде най-добрата стратегия за инвестиции. Да речем, е, една пълна транспортна стратегия, железопътен, е, въздушен транспорт, воден транспорт. Всичко това трябва да бъде интегрирано и да се намира в взаимовръзка. И тук вече трябва да се вписват различните инвестиционни мерки. Има е, различни проекти, различни стратегии и на базата на тях се преследват целите, а не обратното. Искам изрично да благодаря на Европейския парламент и в частност на комисията Комисията по регионално развитие за това, че се установяват е, минимални прагови стойности е, за това, че те съдействат за установяването на тези прагови стойности, които се инвестират в е, екологията, в възобновяемите енергии и Накрая искам да отправя една молба. Искам да напомня и отговорността на депутатите от отдалните страни. Е, става дума за е, транспонирането на програмите. С различните страни ние договаряме програмите и винаги се отправя желание за повече гъвкавост. Позволете ми да бъда съвсем откровен. Понякога е, имам чувството, че гъвкавостта се тълкува като е, освобождаване от всичко или свобода да се прави всичко. Ние имаме е, или по-скоро сме представили едно много е, богато меню. Държавите, членки е, и регионите могат да си съставят едно много привлекателно меню. Е, е, обаче трябва да имате предвид, е, че е, всичко трябва да става в рамките на това общо меню, защото имаме обща диета, която трябва да следваме и с помощта на структурните фондове ще го правим. За тази цел обаче е необходимо при преговорите наистина да поставим акцента върху спазването на правилата на играта, защото, както казах, става дума за изпълнение изпълнение на нашите общи европейски цели в рамките на тази политика. И е, в крайна сметка е, всичко това се прави в интерес на европейския данакоплатец. Е, ние трябва да го уверим, че средствата, които внася под формата на данъци, се изразходват по най-добър начин. Благодаря, господин комисар. И сега преминаваме към двамата докладчици от Европейския парламент. Първо господин Ламер Ван Нистерой, а след това Ян Олбрихт. Имате по а, а, 5 минути. Благодаря. А, виждам тук 15 колеги от Комисията за регионно, регионално развитие, които биха искали да споделят мисли с вас. Преди около 5 години някои казваха, трябваше ли да продължаваме с кохезионната политика? Има ли смисъл от нея? А, дали тя се отнася за всички регионти в Европа или тя се отнася само за най-бедните части на общия пазар? И резултатът от този дебат беше, че беше създадена нова, реформирана кохезионна политика за целия Европейския съюз, не само за бедните региони, но за всички. И когато преживяваме криза, когато имаме висока безработица, невероятно висока е, цифри за безработицата в някои от нашите страни, именно тогава имаме нужда от нови отговори, от нови подходи и ние обмисляме принципите, на които се основава нашата работа и главният принцип, това е принципа на солидарност. В смисъл, че богатите райони трябва да помогнат на тези, на които предстои да се развиват. Защото неприемливо е някои части от Европа а, да губят най-доброто си, от най-доброто от своето население. Младите, образованите да отиват другаде, Например, в Португалия в момента, какво виждаме, че там политиката всъщност не работи както трябва. Но това взимам като пример. Португалия има повече а, пътища на глава от населението от Германия. Но а, хиляди напускат страната, т.е. необходимо е да пре дефинираме, наново да дефинираме нашата политика. Имаме, чуваме прекрасни обещания на, на политиките в на отделните страни във връзка с Лисабонската стратегия. Чувахме го това. За най, ще имаме най-високо развитите, най-технически развитите региони, но не стана това, което бяха ни обещали. Знае, знаеме, че когато направихме е, е, равносметка, Лисабонската стратегия се оказа, че не е работила така, както очаквахме от нея. Тоест, ние искаме по-интелигентна, по-зелена, по-устойчива политика. И ако искаме да постигнем това, необходимо е а, нова, ново взаимодействие между регионите, държавите и Европейската комисия. Това е партньорския подход – който е вграден в, дълбоко в новите регламенти. Преди една година страните членки не бяха готови да променят начина си на действие. Те смятаха, че могат да вземат парите които им се полагат, или които са им обещани, и да правят каквото си искат. значи имаме тук раздобой между поетите ангажименти и това, което ставаше на практика. Тоест, тези партньорски споразумения, които сега сключваме, са за следните 7, 7 години. Страните ще имат възможност да разработят свои собствени стратегии и наред с това да да бъде на лице интелигентната специализация. Интелигентната специализация има своя собствена история. Свидетели сме на години иновации в, в, в Европа. Но ако искаме да има териториално сближаване в Европа, необходимо е да се съсредоточим съчетаят усилията на регионите, които са напред в една област, било ами, автомобилостроене, било нещо друго, и да се съчетаят техните познания и възможности с инициативи от други части на Европа. Да съчетаем образованието, научно-изследователската и развойна дейност, всичко това заедно. Значи, това, това е едно от условията интелигентната специализация е едно от условията за нашето развитие. Всяка страна членка е длъжна да представи екипи, представи проекти, с критична, които да имат критична маса, за да може да участва в съчетаването на тези фактори, които споменах. Защото, както вече споменах, Лисабонската стратегия се оказа провал. И днес, когато разговаряме с представителите на националните парламенти, трябва да кажа, а, а, обсъждайте проблемите, защото това не е нещо, което може едно министерство или един министр да подготви. Те трябва, всичко трябва да бъде подготвено заедно с регионите, с техни представители, с съвместни усилия. Това въжи и когато става дума за екологично развитие и за хоризонта на нашите цели за 2020 година. И в заключение, трябва да се опитаме да разберем от какво се нуждае новата политика и какво трябва да направим през едните няколко години. Това е, може би, сам началото, началото на този дебат, но до година или, година, или следващата година трябва да обърнем внимание именно на тези най-важни пунктове и първите ни резултати да бъдат една по-целенасочена, по-широко споделена политика в полза на регионите на Европейския съюз. И сега Ян Олбрих, докладчик по регионалните фондове. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Вие сте законодатели и ние сме законодатели работим с малко по-различен инструментариум, защото ние в този случай работим по регламенти. Както знаете, регламентът влиза в сила на национално равнище, без да преминава през национален законодателен акт. Затова трябва да работим заедно с националните парламенти, защото там не се изработат никакви прилагащи законови актове. В момента имаме регламента за общите разпоредби и за кохезионния фонд имаме докладчика и аз отговарям пък за регионалния. имаме представители, които са докладчици за социалния фонд. това са някои от моменти. Ще се спра само на няколко момента от а, текста, който ще е много важен и трябва да се прилага на различни места. Първо, въвеждаме три вида региони. Не административни региони, а по дефиницията над 2. По-малко развити, преходни и по-развити. Това е изключително важно, особено за някои държавите членки. Имаме и региони, които прескочиха от по-малко развити до статута по-развити. Имаме и региони, които бяха а, с затихващи функции, а сега са по-развити. Например, в Германия. Внимателно запознайте с текста, защото в зависимост от дефиницията за вид регион се прилагат специфични изисквания. Когато а имате определен вид регион, видът концентрация зависи от вида регион. Различни са концентрациите и от бившите по-малко развити региони и сега ще по-развити. Например, преди те наречения не толкова развита Мазовия в Полша или в Германия – а, от 50 на 80% концентрация или а, поне две тематични цели. Припомням, иновации, информационни технологии, енергийна ефективност и ниски емисии. Различни са нивата за енергийна ефективност за различните видове региони. По-малко развитие 12% от е, средствата, но ако е само от кохезионния фонд, може и по-голям процент. За преходните 15%, за по-развитите 20%. Това е много важно, защото процента може да се предефинира на национално ниво. Много е важно какви инвестиции ще отговарят на изискванията. Текстът, който се подготвя повече от две години, са описани тези видове инвестиции. Сега имам само 5 минути, няма да ви запознавам с детайлите. Искам само да изостря вниманието ви и да, припом... да помогна на всички национални парламенти как да се чете европейското законодателство. Всякакви пропуски или грешки по отношение на допустимостта спрямо критериите може да доведе до огромни проблеми. Затова вие е, ще работите много сериозно, убеден съм. И след това за ориентацията по отношение на градските региони. Устойчиви урбанистични действия. 5% на национално ниво поне. Имаме специални изисквания. Въпросът за а, интегрираните териториални инвестиции. А, това са нови елементи в а, кохезионната политика. И последно, тъй като имаме проблем в тази сфера. Законодателството на европейско равнище в областта на политиката на сближаване е много, много подробно. Това не са европейските а, общи понятия. Това са технически конкретни детайли. И трябва конкретно и ясно да се тълкуват, за да не се допускат грешки в политиката на сближаване. Благодаря. Благодаря ви много. Сега ще дам възможност за дискусия. Ще ви помоля а, да дадете знак, ако искате да вземете думата, за да може да преценим по колко време можем да отделим за всеки от изказващията се. Това се отнася за всички депутати и от националните и от Европейския парламент. Сега давам думата на представител на Австрийския парламент. Благодаря, госпожо председател. Изказванията бяха много интересни. Аз искам да поздравя и нашия комесар и да изкажа моята благодарност за това, че бях поканен тук като представител на нашия национален парламент. Още веднъж искам да подчертая шансовете, за които стана дума, и то както в сферата на заетост, така и при подобряването на конкурентоспособността на Европейския съюз. Господин комисарът спомена възобновяемите енергийни източници, но аз имам някои въпроси в тази връзка. Именно във времената на криза имаше два-три примера. Стана дума за магистралите в Португалия. Аз пък мога да ви цитирам един пример от Гърция, при който около 30 000 млади хора се върнаха в селските региони, за да стартират малки проекти. И при тази възможност аз е, искам да подчертая значението на малките проекти, на малките фирми, е, защото в рамките на инвестициите в крайна сметка много често става дума за това да бъдат създадени ефекти на рационализация, а тези ефекти могат е, да намалят заетостта. Аз искам да спомена като пример аграрния сектор. Ако погледнем в някои страни в Европа при висока безработица, и тук свързвам и въпроса си, до каква степен в дискусията в рамките на споразумението за партньорство комисията извършва оценка на ефекта по отношение на заетостта и до каква степен е, тя е, разполага с количествени данни за тези програми. Аз мисля, че това е много важно. Сега, за ролята на самите парламентаристи, аз е, чух е, изказването, благодаря много. Мога да кажа, че като депутат участвам в регионален форум и никак не е лесно да се принудят компетентните министерства да се да предоставят достатъчно информация в тази връзка мисля, че а, трябва да се включи в европейските правила договорите за партньорство да бъдат обсъждани и решавани в националните парламенти накрая. Това би било една възможност да могат да бъдат достигнати всички равнища и всички заинтересовани страни. Е, доколкото знам, това за сега не е така, но ако има предложения и от страна на комисията как можем да участваме активно, ние с удоволствие бихме го направили. Благодаря. Лукас от е, Холандия. Благодаря госпожо председател. Преди всичко благодаря за поканата да участвам в това заседание. Това е важен въпрос, който обсъждаме с колеги от другите ни членки. Преди да започне изказването си, искам да повдигна един процедурен въпрос. В Холандският парламент даваме възможност на гостите да говорят първи. Благодарим ви, че ни давате възможност да направим това тук. И нека този пример бъде последван от други комисии, да се насърчават гостите, да се насърчава практиката гостите отвън да говорят преди европейските депутати. Ние внимателно следим изхода от преговорите по кохезионната политика. Е, Значи, това са нещата, от които Европа се нуждае. Споделяне на знанията, съвместна работа. Защото има, тен, има тенденции да се намаляват структурните и кохезионните фондове, за да може да се отделят пари за образование и други неща way the connection between the two policy areas is being made. Regions... Регионите в цяла Европа несъмнено могат да помогнат за економическия растеж въз основа на познанията. Искам да благодаря на моя съгражданин, господин Ван Нистерой, за резултатите, постигнати чрез дългият интензивен преговорен процес. Кохезионната политика трябва да създава възможности, а не да компенсира слабостите и затова в Холандския парламент ние смятаме, че структурните фондове трябва да бъдат намалени още по-нататък. Е, доволни сме от е, макроекономическите условия, върху които се основава тази политика. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря за това, че а, е, зачетахте отреденото ви време. А сега ще дам думата на господин Карлос Костанедес от Португалия. Obrigado, Presidente. Cumprimento os membros da mesa. Também eu. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на основните докладчици. Приветствам инициативата да се съберат заедно национални парламенти и Европейския парламент. В португалския парламент следихме сложните преговори съвсем отблизо и много ни зарадва а, миналата седмица приемането на новата а, многодишна рамка. А, ще намерим всички заедно начин да реализираме тази а, рамка. А, това е възможно и необходимо, а, защото нараства безработицата, особено сред младежите, влушава се бедността в Европейския съюз. А това не съответства е, на е, нашето виждане за бъдещето на Европейския съюз. Виждане, което е, споделяме. Съгласен съм а, с приоритетите растеж и заетост. Така че основно искам да отбележа, нека бързо преминем отвъд фазата на приемането а, и да тръгнат новите проекти. Но това означава, че неща трябва да се е, правят както трябва, да не се претупват. А, и не може да се отлага началото с 2015 година проекти трябва да тръгнат 2014. Трябва да се осигури финансиране и гражданите да усетят осезаемо резултатите от новите инициативи. С удоволствие ние ще се включим в усилията, за да се стигне до този резултат. Благодаря. Благодаря. сенатор Ернандес от Испания. Благодаря, госпожо председател, членове на Комисията по регионално развитие. За нас е чест да участваме в заседанието ви заедно с колегата ми Антонио Манчадо от Социалистическата партия да присъстваме и участваме, представлявайки Испания. Ролята на това, тази комисия е много важна по отношение на прилагането на, на а, политиката на сближаване а, за изпълнение на стратегията Европа 2020. Аз мисля, че а, организирането на подобни срещи по-често ще бъде особено полезно защото то е важно за стиковане с вижданията на Европейския парламент. Аз съм представител на един от европейските региони, които са най-отдалечени. Специалното отношение към тях няма, не бива да се разглежда като милостиня, а по-скоро като задоволяване на една обективна потребност за постигане на баланс по отношение на спецификата на тези най-отдалечени региони. Както казах, това е потребност, а не щедър жест или е, милостиня. Няколко думи за социалната економика. Според мен, без социална економика не можем да говорим а, по същество за сближаване. Ние искаме да насърчим социалната економика в днешно време, тъй като тя може да играе е, жизнено важна роля. Това според мен отговаря на стратегията с 2020 година, защото а, при, за нас сближаването е политика за преодоляване на риска от а, социалното, социалното а, изключване. Благодаря, госпожо председател, за това, че отдалечените региони имат, получават специално внимание защото това е особено важно, за да се осъществи заявеното добро намерение на Европейския съюз. Благодаря. Сега ще дам думата на Харалампус Алгоракис от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че господин комисар Хан още един път беше забележителен в своето изказване. Не само, защото стигаме до едно много важно заключение. А важното заключение е, че вече няма политика на сближаване. Свършена. Политиката на сближаване, така както я познаваме, е приключена. От нея не се интересува вече никой. Някои региони се развиват по-бързо, други се развиват по-бавно. Но искам да дам един простичък въпрос на господин Ван Нистер Рой. Дали знае господин Ван Рой, че какви са разликите между регионите в Европейския съюз през последните 5 години? Направили ли е някои сметка дали програмите, за които говорим, не се наводят до сближаване на европейските региони? Няма подобно нещо. Защо? Защото е, е, с помощта на тези програми виждаме по-голяма дивергенция между европейските региони. И защо? Защо е така? По една много по-проста причина. А, какви са проблемите на Европа? Господин Хан ги посочи. А, преди всичко а, безработицата, а, ниската производителност на труда. Господин Старой говори за научно-изследователската и развойна дейност, за иновациите и така нататък. Имахме програми, програмата ЕСПРИ и други подобни програми. Те работеха в течение на години тези програми. Опитвахме се да а, кооперираме научните изследвания а, и производството. Какво стана? А, се съсредоточиха се обаче тези работи там, където работната ръка е по-ефтина а, други региони междувременно отидаха по-далеч напред. Тоест, какво може да заключим? Може да мечтаем, каквото си искаме, но знаете много добре, че четири души в Гърция се отдавиха. Защо? Защото няма никакво бъдеще френските и германските предприятия работят. А, а, а, защото, защото, няма, защото няма пътища, затова се отдавиха. Трябваше да минат през предушпите реки. А, а, имаше антисезмични програми, програми срещу наводненията и така нататък. Но а, там къде, там къде, а сега, няма проблеми, няма безработица, а, и така нататък. Ние виждаме проблеми, които се задълбочават. Благодаря. А сега представител на е, датския парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дадете възможност да присъствам днес тук. Мисля, че трябва да приемем един общ модел, в който да бъдат включени всички селски райони, също и тези, които се намират в по-богатите страни, защото там са на лице същите предизвикателства, както в е, селските райони в по-бедните страни. Тук се приема, че като критерии може да се привлече средният е, брутен вътрешен продукт, но в селските региони на богатите държави има също така големи проблеми във връзката с, с глобализацията. Има проблеми свързани с образованието и те няма да могат да се възползват от този модел, поради което аз ви приканвам при е, изчисление на средствата за подпомагане да изберете друг метод. Е, трябва не само да се вземат предвид досегашните модели, а трябва да се отчитат и общите трудности на регионите и това да се вземе като критерий. Например, средна продължителност на живота в селските райони, ниво на образование, степен на урбанизация могат да бъдат привлечени всички тези критерии, така че всички ще могат да се е, изправят е, равнопоставено срещу предизвикателствата пред селските райони. Госпожа Вишчилд, Чешкия парламент. Така е, за Чешки парламент ще подяковат. Госпожо председател, това е господин Вистрил. Благодаря ви за това, че организирахте тази среща с представители на националните парламенти. Подобно на представителите на Комитета на регионите, аз отговарям за измерението регионално развитие в Чешката република. Политиката на сближаване изисква условия екс-анте, това беше отбелязано отново и за тази цел обаче е необходимо време, както подчерта комисар Хан. Искам да посоча следния проблем, който наблюдаваме непрекъснато при споразуменията за партньорство. Някои от тези условия екс-анте са свързани с начина по който европейските нормативни разпоредби се транспонират в националните законодателства. И ако транспонирането не е успешно и не задоволява комисията, може да започне процедура срещу съответната страна. Тогава се изисква и становището на засегнатата държава и тя трябва в него да обясни защо не е успяла да транспонира по подходящ начин Европейския правен акт. Това е, трябва да бъде поставено като изискване пред държавите членки, а то представлява и предизвикателство. Комисията не посочва къде държавите членки са изпълнили своята отговорност и къде не. Аз мисля, че трябва да бъдат изпълнени е, условията екс-анте при транспонирането на правните актове. Е, Това обаче не е лесно. Не могат всички условия да бъдат е, изпълнени едновременно. Това изисква по-добра комуникация с комисията. Надявам се, че Европейският парламент ще ни помогне за да можем да подобрим дейността в тази сфера. Партньорството изисква не само поставяне на искания, а и предвиждане на разумни срокове и добри възможности за комуникация, също така и да се обяснява как да се решат проблемите. също така трябва в по-голяма степен да се взема предвид споразумението за партньорство. Ние не можем да изпълним определени условия екс-анте и е, при това положение няма да можем да подпишем споразумението. Какво да правим тогава? Благодаря, давам думата на представителя на Испания. Хосе Антонио Манчадо, благодаря. Госпожо председател, правим анализ на кохезионната политика за обиколение от една сериозна криза, която вилнее из европейските региони и поразява по различен начин се отразява на европейските граждани. Има някои региони и граждани, които изпълва, изпъл... се сблъскват с по-големи затруднения в изпълнението на целите на стратегията Европа 2020. А други а, не се а, е, притесняват толкова а, стана така, че а, е, имаме бедност, безработица, изтичане на а, мозъци. Чухме доста отчаяните призо, при, призиви на гръцкият а, е, евродепутат. Е, а кохезионната политика трябва да се основава на а, солидарност. Тези, които прилагат а, изискванията за предварителните условия и изпитват затруднения, не биват да се оставят на произвола на съдбата. И Испанското правителство и повечето от регионалните правителства в Испания обръщат особ... особено внимание на социалните политики, образованието и така нататък. И мисля, че политиката на сближаване е нещо, което ние трябва да желаем. Ако не можем да тълкуваме макроекономическите и предпоставки като предварителни изисквания а, правилно, то тогава различията между нашите региони само ще нарастват. Трябва да започнем от а, а, презумпцията, че економиките не се описват само с макроекономически а, показатели, а има и индекс за човешкото развитие и така нататък. И така, моята молба е следната. Смятате ли, че е, е възможно по-гъвкаво да се интерпретира макроекономическите условия, така че някои от държавите и регионите се възползват от това, когато те са най-затруднени. Давам думата на представител на унгарския парламент. да видим от е език. Üdvözlöm a biztos urat is. Az elmúlt két és fél év egy hihetetlen kemény munka volt ahhoz, hogy... Две и половината години, които минаха, последните години, две години и половина бяха трудни е, но беше свършена и много работа. Тази седмица комисията се зае с разпределението на фондовете, както за обща стопанска политика, така и за регионалното развитие. Искам да поздравя Европейската комисия за това, което е направила. през изтеклия период 35 милиарда е освоила Унгария. Е, Много важно е, разбира се, осчетоводяването на тези фондове. От 25 на 15% намаляха неосвоените фондове. Това е една огромна крачка. 65% от средствата ще бъдат използвани за създаване на работни места и за рестартиране на унгарската економика. Въпросът е, за оказване на помощ за регионите Будапеща, по-специално т.е. пеща, пеща а, а, а, получи значително по-голяма помощ за насърчаване на създаването на работни места. Ще има също така увеличение на бюджета за научна изследователска и развойна дейност. Особено важно е да се отбележи, че ще има 9 програми вместо предишните 16. И смятаме, че тези 9 програми ще бъдат всички изпълнени. Мисли се и за защитата на околната среда и чистотата на водите. Това е наш приоритет. Много важно, че Европейският съвет по инициативи, които други страни, като примерно САЩ и Китай, не са предприели. А тук е въпросът за приоритетите и дали искаме да запазим земята за бъдещите поколения. И тук идва въпроса за устойчивото развитие. много важно е също така неравенството между отделните региони и създаването на работни места в по-слабо развитите. Мисля, че трябва да се постави повече ударение върху създаване на научни паркове, запазване на патентите също така. Защитата на патентите. Защото някъде се работи при много по-благоприятни условия, отколкото ние работим. Колкото до унгарската економика, трябва да кажа, че се, безработицата, процента на безработните намаля а, с близо 3%. Е, решителни е, крачки бяха направени за преодоляване на е, проблемите през изтеклия период. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя и комисията, и господин комисара за това, което правят и за разработения бюджет. Благодаря. Представител на Румъния. Благодаря, госпожо председател. Много от важните неща вече бяха споменати. Законодателният пакет за бъдещия програмен период най-накрая беше прият и кохезионната политика трябва да започне да действа колкото може по-бързо и да докаже своята ефективност. Нека спомена два аспекта, които смятам за особено важни, особено за по-слабо развитите райони на Европейския съюз. От заключенията на доклад номер 7 и 8 на Европейската комисия за прилагането на финансовата програма 2007-2013 може да се заключи, че економическата и финансова криза не само е спряла, но може би и тласнала назад проекта на, а, па, па, процеса на конвергенция. Съществуват големи разлики. но в Европа са намалели разликите в БВП на глава от населението мисля, че европейските институции, както и националните парламенти и правителствата на страните членки, трябва да обърнат внимание на два, на две неща. Първо, партньорски споразумения, защото а, бих искал да знам какво е състоянието на нещата с а, споразуменията за партньорство, които трябваше да влезат в сила от началото на 2014 година искам да бия тревога а, за, отношение на тези партньорски споразумения и състоянието на нещата там. Второ, финансовите инструменти за средносрочно и дългосрочно економическо развитие. Известно е, че особено в новите страни членки, кризата практически блокира всички тези альтернативни инвестиционни инструменти. Успяхме да спасим банките от кризата. Но готови ли са банките и другите финансови институции да подкрепят економическото развитие, да помагат за економическото развитие на, на по-новите страни членки, за да могат те по-бързо да преодолеят кризата. Смятам, че това е не по-малко важно. И а, е, трябва а, е, да се погрижим за това, така както а, е, това трябва да направят и членовете на националните парламенти, защото комисията, Европейската комисия току-що публикува документ, който се разглежда именно този въпрос, дългосрочното финансиране. И в заключение искам благодаря на всички, които са работили за подготовка на този законодателен пакет. Сега господин Томасо Куро. Грация, президенте. Дезидеро анке ringraziare. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също и на организаторите на тази интерпарламентарна среща. Това е една чудесна възможност да е, направим баланс за бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз. Е, средствата, които се отделят за тази политика, представляват голяма част от бюджета на Европейския съюз и мога да кажа, че тази политика е от голямо стратегическо значение в е, рамката на всички европейски политики и то особено в един момент, в който финансовата и економическата криза засегна много страни. В някои страни има истинска рецесия и краят е, още не се вижда. Средствата, които се отделят за кохезионна политика в е, рамките на преговорите и това за финансовата рамка 2014-2020 година бяха е, съкратени с 8% в сравнение с предишния програмен период. Това не е положителен факт. Е, преодоляването на разликите в жизнения стандарт, е, осигуряването на растеж, това са основни цели на европейския процес на интеграция. Италия е страна, в която Продължават да съществуват големи различия в развитието между севера и юга, въпреки, че ние от години сме нетен платец в Европейския съюз. Въпреки това, за нас кохезионната политика продължава да бъде една от най-важните оси в е, общата политика на Европейския съюз. На политическо равнище са взети редица мерки, за да могат да бъдат осигурени достатъчно средства за кохезионната политика с цел изпълнение на предначертаните цели цели. Ние се опитваме да прилагаме различните инструменти, които са предназначени за развитието на производствените дейности и тук трябва да се прави разлика между инструментите, защото те имат различна динамика. Италианското правителство се опитва да привлече различни заинтересовани страни, най-вече на локално и на регионално равнище, за да могат да се подобрят е, потенциалите потенциалните възможности за инвестиции. Е, например, когато е, става дума за е, неефективност да могат да се определят заместници и така нататък. Ние се опитваме да наложим малък брой приоритети, за да избегнем пиленето на ресурсите и по този начин да можем да запазим структурата на производство и да я подобрим, а също така и да увеличим заедостта. Естествено е много важно да се споменат и условията това вече беше направено от преждеговорившите оратори. Най-вече искам да посоча макроекономическите условия в рамките на економическото управление. Ясно е, че за една страна, която се намира в трудности по отношение на спазването на макроекономическите цели в сферата на публичните финанси, в една такава страна въздействието от економическата криза се чувства по-силно тогава а, може да се каже, че а, не всички средства в рамките на кохезионната политика могат да се освоят и това води до омагиосен кръг. Трябва да се намери изход от него и за това се надявам да а, можем да намерим разумни решения за държавите членки, защото в противен случай може да се получи така, че европейските институции в крайна сметка да бъдат е, лишени от е, мощ и от е, възможности за действие. Например, е, когато става дума за пакта за стабилност, тук е, трябва да се имат предвид е, инструментите за интеграция, когато се инвестират средства и по този начин да се намалят различията, което вече беше казано от гръцкия колега. Благодаря. Сега Латвия. Госпожа Дана Осола. Kundze, un priecājamies par šo iespēju paust savu viedokli parlamentu sanāksmē. Благодаря. Радваме се на възможността да представим нашето виждане по въпроса. Е, за Европейския съюз най-голямото предизвикателство е осигуряването на стабилен растеж на държавите членки и разбира се, кохезионните фондове са важен инструмент за осигуряване на растеж. За това е важно да се концентрират ресурсите да се обвържат с резултат. Разбира се. Разбираемо е, че националното финансиране не може да се изчерпва само с процента с финансиране за дейности по предвидени по бюджета на Европейския съюз. Необходим е ясен план, който да казва по какъв начин националният бюджет може да подкрепя и допълва европейското финансиране на европейските планове. Задачите на а, финансирането а, по политиката за сближаване са да се осигури изравняването между по-малко развитите региони и с нивото на развитие на по-добре развитите. Но не може да има еднакви решения. Трябва да се отчита спецификата на националните интереси и приоритетите на всяко държавите членки. Особено в случаи, когато има а, до, а, обществен договор между политически отговорен парламент и гражданите. А, в а, Латвия ние смятаме, че успешно преодоляхме е, економическата криза от 2009 и 2010 само благодарение на разумното използване на европейските средства. За следващия програмен период разработихме и одобрихме в парламента план за национално развитие. Той е тясно свързан с стратегията Европа 20, 2020 година. Стратегическото виждане се основава на подробен анализ на основните потребности и решения за тях. Искам да подчертая, че инвестициите в инфраструктурата са насочени към дългосрочни резултати и развитие. Затова искаме да подчертаем необходимостта да се отчитат националните интереси и се надяваме на сътрудничество с Европейската комисия а, при преговорите е, за партньорското споразумение и е, се надяваме своевременно да започне оползотворяването на фондовете. Благодаря. Господин Пандек от Харватия е последния оратор в тази част на дебата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че преждеговорившите вече казаха най-важното за по отношение на насоките на политиката за сближаване, особено когато става дума за енергийната независимост на Европейския съюз. Тъй като съм от, една, от най-новата страна членка, трябва да кажа, че нашите приоритети се вписват в общите рамки, които бяха очертани тук. Кохезионната политика, според нас, трябва преди всичко да влияе върху економическото развитие и заедността. Тя трябва да генерира нови работни места. Това ще помогне на страни като Харватия да увеличат своят брутен вътрешен продукт. Може би става дума, да става дума за структурни проекти или но трябва да бъдат създавани условия за економически растеж и, както казах, създаване на нови работни места. Когато говорим за енергийната независимост на Европейския съюз, всички сме съгласни какво, за това какво е необходимо да се направи. Очевидно трябва да имаме доставки от различни източници, особено когато става дума за доставките на природен газ. И затова Харватия работи, създава на остров Круг терминал за втечнен газ, което е една, един възможен альтернативен източник за снабдяване с газ, както за Харватия, така и за Европейския съюз и проект, който ще има полза за него от средствата, които от кохезионният фонд. Благодаря. Господин комисар, обръщам се към вас. Ще използвам възможността да, да се изкажа, когато обсъждаме проблемите с представители на националните парламенти. Много от изказванията бяха сходни, защото проблемите ни са общи. А, говорихме а, за, а, главно за причините на кризата в моята страна. Румъния има много примери за това. Ние не освояваме достатъчно добре европейските фондове. И една от причините за, за това е, че хората не знаят, че те имат право на европейски средства чрез различни програми. Било национални програми, било програми, които пряко идват от Брюксел. Аз самия не съм провеждал информационни кампании в Румъния през периода 2007-2013. Но моите усилия са капка в морето. А, какво е необходимо? Националните е, парламенти, правителствата на тези членки трябва да правят много повече, да информират хората за възможностите, за това, че те могат да получават европейски средства, да ги насърчават, да кандидатстват за европейски средства по своите проекти. Това е приоритет. И още нещо, което искам да спомена. Придобиванията. Не само в публичните предмети, не само в Румъния това е проблем. 43% съгласно най-новият анализ, 43% е, е процента на освояване на тези средства. Много по-низко от повечето страни. Етаблирането in allen Mitgliedstaaten äh, einzuführen, so dass Тук трябва да имаме общи насоки за всички страни членки. които да е, не дадат сигурност за това къде трябва да отиват европейските пари и да, които да осигурят ефективността при разпределението на постъпващите средства по европейските фондове. Това са според мен два приоритета, които трябва да обсъждаме. Условията ексанте бяха споменати, но а, много общо бяха споменати. Аз към вас имам съвсем конкретен въпрос, господин комисар. Как смятате, че може страните членки да подбележат напредък в тези две области? А сега ще дам думата на комисарът, господин комисарът Хан и след това докладчиците, ако искат и те да вземат думата, всички трябва да бъдете много кратки. Най-напред искам да напомня, че ние променихме нашата политика. В чрез сегашната перспектива инфраструктурните инвестиции бяха половината от всички средства. Не, че няма нужда от по-нататъчни инвестиции в, в инфраструктурата, но в Латвия, както се проличава от изказването, сме водили тази дискусия няколко пъти, на няколко пъти. Една от причините за масовата миграция е ниското заплащане и хората могат да печелят много повече другаде. Затова отиват другаде. Затова финансирането на предприятията, създаването на нови предприятия ще ни помогне да решим този проблем и да повишим доходите. Само че с инвестиране в инфраструктурата няма да решим проблема обаче. Трябва да работим в двете насоки, като насочваме средствата, където са най-необходими. Именно за това искаме а, е, да имаме а, е, така наречената интелигентна специализация. Как може всеки регион да разшири обхвата на своята промишлена дейност, като запази съществуващите работни места и създаде нови работни места? за да могат хората а, да остават в регионите, където са родени, да имат перспектива за е, развитие, кариерно развитие там и да има възможности за тях самите, за децата и внуците им в регионите, където те живеят. Стана дума за показатели. Разбира се, имаме съответни показатели, които измерват именно елементите, за които стана дума. Но а, новата политика, част от нея е именно това, да имаме количествено измерими резултати, които да бъдат оповестявани, всички да могат да ги видят и преценят, е да се разбере какво работи успешно и какво не и да се предприемат необходимите мерки. Това е елемент от прозрачността на европейската политика. Когато става дума за условията, не трябва да смесваме различни неща. Макроекономическите условия не са свързани с ексанте условията. Ние говорим за макроекономически условия, които са свързани с това, което постигат страните членки през целия срок на перспективата. Някъде 15%, е другите в Италия, в някои региони, това достига 50% и повече. ако макроекономическите условия са такива, че не е възможно съфинансирането, това е проблем, който трябва да бъде решаван, за да може да от политиците и другите органи в страните членки, които трябва да се намесят. Не един път сме подчертавали това, не един път сме го обсъждали в парламента. Макроекономическите условия са, идват на последно място при, в, в, в гамата на възможностите. Те се използват само когато другите мерки не са приложими или не дават резултати. Не може да започваме с макроекономическото. Зависи, разбира се, от економическото развитие, нивото на економическо развитие на страните членки. Сега по отношение на БВП и другите цифри, което госпожа Денка от Дания ме попита за тях. Разбира се, никой не е доволен от това, че БВП е единствения или почти единственият главен критерий. Но може да се съгласим с страните членки да използваме и други критерии, други показатели – Например, някои страни членки искат да се взима предвид нивото на безработицата. Други страни, които са нетни вносители в бюджета на Европейския съюз, смятат, че страни, които имат висока безработица, не трябва да бъдат поощрявани, като им се отпускат допълнителни средства. Като че ли ги награждаваме за това. Но в момента единственото, по което сме съгласни, е, и единственото, което е безспорно, това е, е брутният вътрешен продукт. Но продължаваме да обсъждаме въпроса за критериите и показателите. За момента такова е състоянието на нещата. БВП е почти единственият ни критерий, на който можем да разчитаме. И нещо най-накрая. Един колега, колежката тук спомена за терминала за втечнен газ. Идеята беше да бъде на остров Кук. говореше се, е, че може да има такъв терминал а, до пристанище Дрест и в Словения да има, защото а, обаче а, в никакъв случай не трябва да а, да се мисли, че трябва да имаме много такива терминали. Един терминал за втечнен газ в тази част а, на Европа е, трябва да е достатъчен. А, просто трябва да се споразумеете къде да бъде този терминал. А, за, не, не, няма, няма да е ефективно а, за данокоплаците да финансират създаване на а, няколко терминала за втечнен газ толкова близко един до друг. Освен това, тези терминали трябва да са свързани с Хинтерланда и тук възниква въпроса кой ще плаща за тези газови връзки, газопреносни а, мрежи. Трябва да се изяснат нуждите, и това също е част от нашата политика. Трябва да поискаме Харватия, Словения и Италия да координират помежду си усилията в това отношение, за да не се налага комисията да бъде арбитър по този въпрос. Значи важно е да обсъдите помежду си този въпрос и да се намери най-доброто решение. Още един път благодаря за участието ви в тази дискусия, за желанието, с което работите. Е, и тези въпроси, тези споразумения трябва не само да се обсъждат, но да бъдат и приемани от националните парламенти. Всички трябва да знаят какво се прави. Е, пакет, един пакет вече е прият, но със сигурност ще имаме възможност да обсъждаме и приемаме и други. Благодаря. А сега давам думата на господин Сотиропулус. hat meine Heimat erwähnt Доктор Пикъл Хубър спомена моята родина и аз съм абсолютно съгласен с направения от него коментар. Аз мисля, че той изтъкна ролята на кохезионната политика за учредяването на малки и средни фирми и той изтъкна това като част от кохезионната политика. Аз съм напълно съгласен с вас. Благодаря. С това приключваме първата част на заседанието. Ще ни трябва половин минутка, за да се сменят докладчиците и веднага ще започнем с втората част от дискусията. Моля, не напускайте залата. sorry, those of you who would like to stay with us for the second session, please. Ще ви помоля, онези от вас, които искат да останат и за втората част нашата дискусия, да вземат места. Предстои втората част, а, насочена към а, предизвикателствата, свързани с а, прилагането на новата политика. Ще започна с заместник генералния директор а, на а, генерална дирекция Реджио, Нормудус Копенс. Благодаря, госпожо председател. Искам да се обърна към евродепутатите и към представителите на националните парламенти и да благодаря на Европейския парламент и на съвета за това, че а, намериха обща правна основа, а, благодарение на което стана възможно финализирането на този важен документ. А, сега трябва да работим по-активно заедно с националните органи и регионите. Това е много работа, за да можем да подготвим конкретната документация и да започнем да прилагаме тези програми за освояване на европейските структурни инвестиционни фондове. Основната цел е инвестициите да се реализират още през 2014 година, е, за което трябва да си сътрудничим много интензивно. Регламентите ще бъдат е, публикувани най-вероятно е, преди коледа комисията бе подготвена за това, знаехме, че ще е необходимо време и затова преди година и половина предложихме на държавите членки да възприемат един инициативен подход, да не изчакват за окончателното приемане, да започнат да обсъждат основните си приоритети предвид на средствата, които ще им бъдат необходими, да видят какви са предизвикателствата в нашите държави, членки в нашите региони да започнат неофициалните разговори. Преди година и половина в рамките на интегриран подход, защото знаете, че става въпрос за пет различни фонда, ние започнахме да изготвяме позиции, писмени позиции за всяка държава членка. Разпратихме ги и помолихме да ни изпратят коментарите си. В тези позиции се залагат основните приоритети за следващия програмен период до 2020 година. Трябва да кажа, че повечето държави членки сериозно приеха този неформален диалог. Проведахме срещи с различните ведомства, които на национално и регионално регионално ниво отговарят за планирането за следващия програмен период. Това го направихме с всяка държава членка и с радост трябва да кажа, че половината от държавите членки ще имат годин, готовност още в началото на едната година да ни представят доста а, задълбочено но, а, разработени планове, е, програми за партньорски споразумения в доста а, напреднал вид. А, и в тях се отчита на практика всичко, което бе казано в първата част на разискванията. Всяка държава членка трябва да има партньорско споразумение, след сключването на което държавата членка трябва да предложи поне три програми. Ще имаме специфични за фондовете програми. За някои държави членки, които са решили да имат регионална програма, ще трябва още повече подготовка. Така Общо очакваме да имаме 28 партньорски споразумения и над 350 програми. Даже над 500, ако сметнем за всички фондове. Това е огромен обем от работа, но ако трябва да бъдем искрени, най-важно е качеството, а не броя на документите. Имаме сега възможност да осигурим високо качество на тези програмни документи и да обмислим това, което бе казано на първата част от заседанието. Къде според нас се крият предизвикателствата на първо? място. Това са стратегически рамки за инвестиции а, с поглед към бъдеще. Както казах в началото искаме да преобърнем подхода, а той да не е насочен изцяло към процента на освяване средства, а към резултатите, изразени в растеж и работни места. и искаме също регионите и държавите членки да намерят собственото си конкурентно преимущество в областите, където а, е необход... има необходимост от инвестиции, за да се активира това предимство. И така стигнахме е, до въпроса с е, предварителните условия. За тях се говори вече няколко пъти, но искам да кажа, че това че са много важна част от програмирането. Това просто са предпоставки, без чието е, наличие не можем да постигнем заложените в програмата цели. За това се казват предварителни условия. Те са резултат от нашите оценки и изводи, а някои говориха за хоризонтални условия, като, например, обществените доставки, транспониране на редица директиви, които трябва да се въведат, транспортните основни генерални планове, например, това не е нещо, по което може да има и различно мнение. Те трябва да са налични преди да започнат инвестициите в дадената област. Това се изисква, защото иначе се рискуват средства на европейския данокопатец, които инак трябва да се освояват ефективно и ефикасно. А, трябва да сме сигурни, че има приоритизация. Чухме в разговорите гласове да се гарантира по-голяма гъвкавост, но от политическа гледна точка е важно да се използват средствата в по-широка гама от теми, покрити от всички а фондове. Няма такава възможност. За нас позицията, писмената позиция е рамков документ и трябва да се, концентри, да се концентрира използването на средства. Не на последно място, има много важна промяна в нормативната уредба, защото цялата логика на интервенция се обръща. Първо искаме да видим сега какви са резултатите, които се поставят като цел чрез нашето финансиране и те трябва да бъдат формулирани много конкретно, много прагматично. Трябва да се установят целите и трябва да кажат, че тази част от програмирането а, е от най-слабите в момента във всичките държави членки и трябва абсолютно да оправим нещата, преди да започнем да освояваме, да харчим средствата трябва да сме заложили правилно целите индикаторите. Без това няма да можем да одобряваме новите програми. И партньорските споразумения трябва да отразяват това. Както казах, целта ни е в рамките на мандата на сегашния състав на комисията искаме да се случат споразумението, но това ще зависи от пълното съдействие, което ни от, а, оказват а, регионите, дават ни документите и може да ги анализираме. А, съд Сътрудничеството с националните парламенти в този период може и трябва да играе решаваща роля, защото, както казах, предварителните условия изискват някои законодателни промени и действия, но освен това трябва да се обсъдят националните приоритети. А, има някои насоки заложени в нашите документи, а парламентите трябва да гарантират широк дебат на приоритетите а, за следващия програмен период. Това исках да ви кажа за днес, но разбира се, ще отговоря на въпросите ви с удоволствие. Благодаря. Благодаря много, Нормунц. Давам думата на госпожа Балтра Тиене от Литва. Гербимой комитето. Пирмининке, гербеми коля. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги, искам да благодаря най-сърдечно председателката на комисията, госпожа Данойта Хюбден за поканата и възможността да участваме в тази среща. Мисля, че диалогът между Европейския парламент и националните парламенти е от взаимна полза, за да може успешно да прилагаме кохезионната политика. Искам да приветствам ролята на Комитета на регионите за прилагане на тази политика, за излизане от кризата и за създаване на нови работни места. Изправени сме пред огромни предизвикателства. И политиците, и държавните служители, всички имаме да решаваме важни проблеми. Преди два дена в Вилнюс имахме едно мероприятие, среща на председателите на комисиите по въпросите на екологията от една страна и държавната администрация и местните власти от друга страна. Обсъждахме въпросите на регионалната стратегия, развитието и перспективите. Искам да благодаря на господин комисара за а, неговото интересна презентация и за интересната дискусия. Опитваме се да насърчим участието на гражданите, да насърчим по-тесни връзки между европейските институции и регионите. С новата многогодишна финансова рамка ние, представителите на националните парламенти, имаме възможност да се използваме пълноценно от предоставените ни възможности, като участваме активно в работата за напредъка на нашите страни и на цяла Европа. Националните парламенти са ключови партньори на Европейският парламент и на другите институции в формирането на кохезионната политика и след проследяването на нейното прилагане. За, за тази цел трябва да използваме пълноценно формалните и неформални консултации. Днес нашите дискусии се водят на различни равнища. Стремим се да постигнем възможно най-добрите резултати, да използваме ефективно новите структурни фондове през новия програмен период. Трябва да се получим от а, досегашният опит. Главната ни цел е да видим какво работи добре и да го прилагаме и в бъдеще, с какви проблеми сме се сблъсквали, какви грешки сме допуснали и да ги избягваме в бъдеще. Радвам се, че имаме един модел на администрация и контрол, който позволява отговорното използване на европейските средства. Парламента на Литва още през началото на периода 2007-2013 прие резолюция за главните принципи при а, прилагането на а, стратегията за помощ на структурните проекти. Там бяха изложени главните структурни приоритети за укрепване на литовската економика и повишаване на нейната конкурентоспособност. Всяка година правителството представя пред парламента подробен доклад за направеното. Доклада за наред с а, доклада за конкурентоспособността получаваме и така нареченият таблица е, на показателите, където се вижда какво е направено и какво предстои да се прави. Е, тази година решихме надзора над е, структурните дейности да се бъде издигната в, на ниво парламентарен контрол. И сега членовете на Литовският парламент участват в работата на специализираните комисии, в които се обсъждат използването на европейските средства. Слуша, слушваме представенето на докладите по съответните програми, което дава възможност на институциите да постигнат максимално поставените задачи. има още по- строг парламентарен контрол. Има и тук и някои предизвикателства, които трябва да бъдат споменати. Много често правомощията на различните парламентарни комисии се дублират и в някои случаи е трудно да се координира тяхната дейност и да се упражнява системен надзор. Понякога не е лесно да се вземат решения при положение на дублиране на правомощията. Процедурите на кохезионната политика са сложни. Има редица институции и органи, които участват в този процес. Има нали, огромен поток, голям поток от информация. Опитваме се да направим всичко възможно, работим в полза на обществото, в специализираните парламентарни комисии. Понякога някои проекти изглеждат така много умни, много новаторски, но на практика не дават резултати. И затова необходим е диалог с местните и регионалните власти относно прилагането на различните проекти. Необходими са ни не само физически показатели, необходимо е да оценяваме какво е въздействието на нашите програми върху економическото и социално развитие на регионите. Необходимо е да чуем мнението на местните хора. В новата кохезионна политика повече внимание трябва да се отдели на качествени показатели, показатели показателите за качеството. Необходимо е да се отдели специално внимание на оценката на резултатите от нашата дейност и как изпълнението на съответните програми ни води към постигането на целите, които сме си поставили. Разполагаме с необходимите инструменти, защото ясно дефинираните показатели помагат на надзора трябва ясно да бъде ясно кои показатели са постигнати, кои цели са постигнати и кои не. Само по този начин мониторинга или надзора, ако щете, ще бъде по-лесен и по-ефективен. Необходимо са няколко неща. Първо, ясна мониторингова система на национално равнище, където са ясно дефинирани отговорностите на различните институции. Процедурите трябва да бъдат опростени Необходима е ефективна администрация, необходими са ясни правомощия за специализираните парламентарни комисии. Те трябва да участват също така и в определяне на инвестиционните приоритети. Необходим е и парламентарен контрол. А той трябва да действа и на междинните етапи в изпълнението на проектите. Друга много важна област това е оценката на ползата за обществото на всеки отделен проект. А това е работа на националните институции, на социалните партньори, на правителствата. депутатите в националния парламент представляват своите избиратели. Те най-добре знаят техните нужди, те най-добре знаят какво от какво се нуждаят. Имаме нужда от непрекъснат контакт с хората. Да ги включваме в процесът на парламентарен контрол. Необходимо е прилагане не само надзор над физическите и статистическите показатели, но тук трябва да се включват и допитвания на общественото мнение и анализи на, на разполагаемите данни. Всичко това трябва да отразява по възможно най-добър начин спецификата на различните страни. Необходима е обмяна на информация за най-добрите практики, срещи, обмен на опит. Всичко това може да изиграе много а, важна роля защото успеха на кохезионната политика зависи от нашето отношение, от нашето желание а, да работим заедно. А, благодаря още един път за възможността да споделя с вас моите мисли по тази тема а, и очаквам дискусията по тази важна тема. Очаквам да чуя много интересни мнения и изказвания. Благодаря. Желая на всички успех. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, за това, че ми давате възможно накратко да опиша ролята на гръцкият парламент в кохезионната политика и нейното прилагане. Сега ще премина на гръцки. Днешната криза на гръцката економика е резултат е, на едно развитие продължило от десетилетия. Днес е важно повече от всякога европейската кохезионна политика да бъде такава, че да даде възможност за добро развитие на всички региони в Европа. Искам да ви посоча един пример, свързан с Гърция. При нас спадна брутният вътрешен продукт от е, 95 до 2011 година с повече от 10%. Европейския парламент изигра важна роля по време на преговорите е, за периода 2014-2020 година над 25 милиарда евро ще бъдат е, предназначени за регионите на Европа. В Европа е важно тези средства да бъдат определени основно за инвестиции. Ние набелязахме приоритети във връзка с изпълнението на тази кохезионна политика. Трябва да Използваме средствата от структурния и кохезионния фонд по възможно най-добър начин до 2020 година за решаване на социални проблеми и за прилагане на нов модел за развитие, който е насочен към бъдещето и носи конкурентни предимства за различните региони. Най-важната цел за програмния период 2014-2020 година в Гърция се изразява в това, че ние ще е, увеличим обема на частните инвестиции. Искаме да гарантираме изпълнението на най-важните условия с цел гарантиране на благоденствие, основано на стабилността и насърчаване на предприемаческия дух. Най-вече е, искаме да подобрим качеството на живот и да постигнем добавена стойност, най-вече в е, вътрешен план. В посочения програмен период ние ще се борим с безработицата, ще е, ангажираме най-важните е, равнища на отговорност за решаването на тези проблеми и е, най-вече ще насочим усилията си към премахване на социалната несправедливост, защото това е най-голямата пречка пред нашето развитие. С други думи, ние имаме пет приоритети в сферата на финансирането. Предложихме ги на комисията. Те са свързани с различни сектори. Първо, искаме да увеличим способността, най-вече на малките и средни предприятия. Искаме да насърчим духа на предприемачество и да допринесем по-голяма полза във вътрешен аспект. Има молба от преводачите към оратора да говори по-бавно. Това, както казах, са най-важните приоритети и са свързани най-вече с факта, че трябва да обърнем лице към нов модел на развитие. Казах, че конкурентоспособността в определени отрасли, транспорт, туризъм, например, играят централна роля в политиката на разходите и заетостта, след това развитие на човешките ресурси и социалната интеграция. Това е също много важен приоритет, както и борбата с въздействието на кризата което се изразява в бедност и безработица. Искаме да изпълняваме целенасочени политики с цел решаване на структурните проблеми на трудовия пазар. Предвид големите измерения на младежката безработица, искаме да упражняваме активна политика на пазара на труда, най-вече за младите хора. Необходимо ни е добро планиране, необходима ни е добра политическа рамка, за да можем в средносрочен план да разполагаме с добър инструмент, който ще помогне да осъществим тази политика. Също така желаем да увеличим ефективността на гръцката система на образование, искаме да се включи ученето през целия живот, по-добра подготовка на младите хора за пазара на труда и разбира се трябва да намерим подходящите инструменти за борба с безработицата. След това опазване на околната среда, желаем да изпълняваме екологична политика, желаем нисковъглеродна економика, искаме да опазваме културните и природните ресурси, също така и полезните изкопаеми на наша територия, желаем да укрепваме и здравето на нашите граждани. Също така искаме да разкриваме нови енергийни източници, да поддържаме съществуващите и, е, както казах, е, ресурсите като цяло за нас са много важна сфера от развитието. Е, друг тематичен приоритет е модернизацията, респективно разширяването на важната за развитието инфраструктура. Тук става дума за различните видове транспорт. Тук трябва да се ускори развитието, както казах най-вече в сферата на транспорта, по обществения транспорт, също така и в железопътния транспорт. Друг приоритет е изграждането на устойчиви общински предприятия, които да изпълняват вече посочените приоритети опазване на околната среда и на природните ресурси. Що се отнася до енергетиката, първо ще трябва да използваме вътрешните за страната източници, за да бъдем независими от вноса на горива мрежите за разпределение и пренос на електрическа енергия са модернизирани, Същото се отнася и за газопроводите и за економиите на енергия. Потребителите трябва да използват по по-добър начин местните източници на енергия. Друг е, основен приоритет за гръцкия парламент по отношение на финансирането е партньорството 2014-2020 година, но трябва да е, се увеличи ефективността на публичното управление и на общинското самоуправление. Смятаме, че всички тези мерки, които проявяват проистичат от задълженията на програмата за подпомагане, трябва да намерят израз в по-висок растеж, в увеличаване на заетостта и за обхващане на всички равнища, регионални и местни. Дами и господа, Досегашният опит показва, че трябва да има взаимодействие между всички заинтересовани страни, трябва да се споделя визията за интеграция от всички тях и ако успеем да се справим с всички тези предизвикателства, тогава трябва да имаме предвид, че трябва да включим всички е, защото иначе ще е, се получи така, че няма да реализираме допълнителна полза на европейско равнище. Фондовете са основният източник за европейски средства и аз искам да посоча, че не бива да забравяме е, макрорегионалното равнище. Необходима ни е стратегия за това равнище, за да можем да се справяме с социалните и с економическите проблеми в е, един е, голям географски район на Европейския съюз. За тази цел е необходимо сътрудничество в рамките на макрорегионите. Също под формата на териториално и социално сближаване, поради което подкрепяме становището на е, ЕИСК за изготвяне на доклад по собствена инициатива Стратегия за макрорегионите в Европейския съюз в е, Средиземноморието Успехът на нашата политика до голяма степен зависи от европейските граждани. Европейският парламент полага всички усилия за изпълнение на тези цели и за включване на европейските граждани в изпълнението на тези мерки. Мисля, че ако успеем да популяризираме тази дейност сред европейските граждани и Европейския парламент и националните парламенти си сътрудничат добре, тогава ще успеем е, да направим така, че Европейския парламент да прояви по-голямо разбиране към определени теми, също и националните парламенти и всичко това в полза на европейските региони. Е, по този начин ще има по-голяма гъвкавост при управление на кризата, така че тя ще бъде по-бързо преодоляна. Благодаря. Сега давам думата на господин Райнер Робра, който е представител на федерална провинция Саксония Анхалт в Германия. Вие явно ще говорите немски. Да, е, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, в е, договора за функционирането на Европейския съюз се е, споменават с ясни цели Европейския структурен и кохезионен фонд. И целите са укрепване на териториалното и социалното сближаване. Фондовете играят важна роля при подкрепа на мерките за изпълнение на стратегия Европа 2020 в държавите членки на Европейския съюз в отделните провинции и региони. Е, това е предмет е, на национални програми за реформи и също така на специфични препоръки от страна на Европейската комисия. Европейският структурен и кохезионен фонд е, обаче не са бюджет, от който всеки може да се обслужва както желае за изпълнение на стратегия Европа 2020. Тези фондове трябва по специфичен начин да допринасят както за сближаване, така и за изпълнение изпълнение на основните цели на стратегия 2020. Колкото по-интензивно през новия програмен период се а, е, занимаваме с а, е, сключването на партньорско споразумение и а, е, институционална рамка, толкова по-ясно чувстваме каква е връзката между стратегията Европа 2020 и изискванията на регионално и местно равнище. Как можем да използваме продуктивно тази зависимост, тази връзка за да не се превърне тя в противоречие и е, да не се получи така, че стратегията Европа 2020 да се увенчае с незадоволителни резултати. Отговорът според мен е постоянно да се взема предвид е, териториалното измерение. Естествено това понятие трябва първо да бъде ясно дефинирано, за да можем да си служим с едни и същи думи, с едно и също разбиране при употреба на понятието. И тук искам да изтъкна регионалното и местното равнище, които трябва да бъдат равнопоставени при изпълнение на тези задачи. Първото измерение, териториалния баланс, е насочено към премахване на социалните и териториалните дисбаланси чрез създаване на по-добри структури и по-добро използване на потенциала за развитие. Второто измерение, териториалната интеграция, задължава политиците в Европа да действат на хоризонтално, на вертикално равнище и е, така да изпълняват своите е, компетенции. А, третото измерение, териториалното управление, м, изисква е, м, добра комуникация между публичните, частните и е, гражданските е, носители на интереси. Е, става дума е, за създаване на инструмент, който да даде възможност за обвързване на европейските цели с специфичните общински и регионални цели. За тази цел е необходимо по-добро ориентиране към европейските задачи, защото трябва да се търсят гъвкави, интелигентни и иноваторски решения за проблемите на място. В зависимост от специфичната проблематика, държавите и регионите могат по различен начин да а, интерпретират целите на стратегия Европа 2020. За държавите членки този процес се подкрепя от националните програми за реформи за регионите, документите за програмно планиране, партньорското споразумение и най-вече оперативните програми са основният лос, който осигурява е, изпълнението на стратегията за развитие е, Европа 2020 на място. Въпреки, че аз е, не споменавам за диференциране на регионите е, е добре да се отбележи при изпълнението на стратегията Европа 2020 да се имат предвид регионалните специфики за постигане на по-добри резултати. Трябва да се отчитат по различен начин спецификите на отделните региони, е, защото е, поради тези специфики е, приносът им е различен и за това целите не могат да се пренасят механично върху всички региони. Например, за някои региони може тези цели да са твърде далечни предвид тяхната специфика или пък целите да бъдат напълно нереалистични за тях. Не е реалистично да се изисква постигане на едни и същи същи цели от всички региони. Защо? Защото тези региони имат различен потенциал. Е, по смисъла на териториалното сближаване следва да се зададе въпроса как е, може да се гарантира без схематизация на целите. От една страна по-слабите региони да не а, е, се откъснат от европейското развитие, а от друга страна по-силно развитите региони да преизпълнят целите на стратегия Европа 2020, за да може като цяло Европа да постигне целите си. Стратегията Европа 2020 в този смисъл носи опасността от известна териториална поляризация и този аспект беше засегнат в днешната дискусия. За това в текущия процес на програмиране трябва да се развият регионално адаптирани сценарии, които да отчитат особеностите на отделните региони региони предвид целите на стратегия Европа 2020. Три са мислимите сценарии. Първо, най-силните региони ще трябва да положат допълнителни усилия за подобряване на позицията си. И в този смисъл по-силно развитите региони ще бъдат локомотив за изпълнение на целите на стратегията Европа 20. Проблемът обаче се състои в това, че по този сценарий се увеличават териториалните различия. Вторият сценарий се базира на схващането, че по-слабите региони могат да дадат горе-долу еднакъв принос за да няма много големи териториални разлики между тях. Третия сценарий е, е контрамодел на първия. Той се базира на схващането, че е, за по-силните региони не винаги трябва да се приема, че те могат да увеличат още повече е, показателите си. И е, по този начин може е, по-слабите региони да ги настигнат, така че да се постигнат целите до 2020 година. С този сценарий е, най-силно се отстраняват териториалните различия, в най-добра степен могат да бъдат изпълнени кохезионните цели и целите на стратегия Европа 2020. В крайна сметка нито един от тези сценарии е, няма да може да се прилага за всички сфери на политиката в еднаква степен. Затова всеки регион, в зависимост от спецификата си, може да допринесе за изпълнение на стратегия Европа 2020. Е, схемите тук е, помагат малко, така че в текущия процес на програмиране ще трябва да се определи типичната за всеки регион скорост, а това не трябва да се прави произволно. Дами и господа, за да укрепим териториалното измерение на новата кохезионна политика, трябва да се мисли за най-голяма гъвкавост при е, прилагане на новите регламенти. Безспорно, стратегията Европа 2020 е подходяща за координиране на различни секторно-специфични е, стратегии е, и за гарантиране на успеха им на всички териториални равнища, чрез избягване на негативни ефекти. Тук може да се добави само едно интегрирано териториално развитие, което да даде оптимален баланс между устойчиво развитие, конкурентоспособност и социална сплотеност. В текущия процес на програмиране този подход не трябва да се а, сменя с а, други а, измерения. Ще ви дам а, някои примери. Новите регламенти за фондовете предписват голяма степен на концентрация с цел увеличаване на а, действието на отделните инструменти. Има ли обаче смисъл за определени региони тематичните цели предварително да се намаляват до 3, след като фондовете дават възможност за изпълнение на 4 тематични цели. И след това не трябва да се прилага критична маса, ако искаме да използваме по най-оптимален начин финансовите средства. И ако се продължи по тази аргументация, стигаме до простия извод от многото се ражда много. И е, е, в крайна сметка ние разбираме нещата като е, готварска рецепта. Е, сладкишът е, в е, менюто е, може 80% да се състои от мляко, брашно и яйца, обаче без е, подправки, които е, сами по себе си е, не са особено важни, е, резултата ще бъде твърде будкав. Е, и на европейско равнище може да се каже, че е, малките незабележимите подправки е, развиват най-голямо действие. И а, е, има ли смисъл а, за тези 20% да се налагат рестриктивни мерки, а, след като а, средствата могат да бъдат използвани за а, подобряване на комуникацията в Европа и на връзките в Европа. Ние отчитаме ли достатъчно териториалното измерение и процесът на сближаване, когато Европейската комисия базира при оценка на потребностите проучванията си върху едно средно ниво? да речем, когато става дума за широколентовите спектри за широколентовите връзки. Аз мисля, че тук трябва да се вземат предвид е, ендогенните потенциали на регионите и е, ако не се предвижда възможност в е, оперативните програми да се очитат спецификите на отделните региони, то тогава ще трябва да се прибегне към помощ на европейско равнище. Аз мисля, че се поставят много големи изисквания във връзката с териториалното действие на инструментите на кохезионната политика. Никой не оспорва, че от новата кохезионна политика трябва да се очакват бъдещи ефекти, които да допринесат до за териториалния баланс е, и най-вече за е, гъвкави решения, по-малко централистични решения. Също така заинтересованите страни трябва да действат съвместно, кохерентно и е, е, на надсекторно равнище. Тук е необходимо взаимно доверие и също така много добра съгласуваност, механизми за съгласуване, с които ние разполагаме. И накрая териториалното управление ни задължава за по-тясно сътрудничество между публичната сфера и сферата на гражданското общество, също така и между частния сектор – е, тук, е, както казах, е, комуникацията и обмена също са много важни, за да могат добрите решения да се разпространяват в цяла Европа и да носят полза във връзка с стратегията Европа 2020 е абсолютно необходимо да се укрепи териториалният подход. Радвам се, че най-вече Комитетът на регионите при въпроса за новото измерение на стратегията Европа 2020 се ангажира много силно в този смисъл. Дами и господа, политиката през 21 век трябва да се схваща в, все по, в условия на все по-разрастваща се глобализация, която дава възможност за устойчив растеж, за по-добро сътрудничество и подобряване на качеството на живот на всички хора. За тази цел ние е необходим нов баланс между централното управление и децентрализацията, между глобалното равнище и локалното равнище, между е, гласа на гражданите и експертизата на специалистите. Това ни е необходимо, за да можем да укрепим териториалното измерение в новата кохезионна политика. Благодаря благодаря за вниманието. Благодаря. Преминаваме към представител на датският Фолкетик, е, госпожа Денкер. Благодаря, госпожо председател. Днес много говорихме за устойчивост. Ако искаме една уязвима общност да се превърне в по-устойчива такава, трябва да видим по какъв начин се възприема от потребителите устойчивостта. Ще ви кажа какво мислят дъчаните. Е, да стане света по-добър, да има мир и любов, това не е целта според дъчаните. Ще ви кажа какво мислят те. Аз работното ми място и мястото, където живея, съседите ми. Това е важно. Тоест, ако искаме да променим нещо по отношение на устойчивостта, не трябва да мислим глобално, а локално. От друга страна, потребителите е, обичат е, нещата се променят е, локално те имат готовност да заплатят малко повече, харесват и социалните аспекти. Искат да са част от нещо по-голямо. Ако можем да направим нещо заедно, нещо, което ни свързва като семейство, като приятели и като съседи, тогава се включваме. Освен това обичат да спестяват. Не обичат да поемат малки рискове, в прекомерно големи количества. Не на последно място потребителят пита, а какво ще печеля аз от всичко това? Те обичат нещата да се променят локално, да са част от семейството и от а, своята съседска общност, не обичат да плащат много, обичат да поемат рискове, но малко. А, как това може да го използваме като познание по отношение на кохезионната политика. Имаме един малък остров Самсон в Дания с под 1000 души население. Говорихме днес, че се обезлюдяват селските райони и се закриват работни места в а, а, плановете си. Населението там каза, за следващия програмен период този остров трябва да ползва само възобновяема енергия на 100% и успяха да го постигнат. Как може да се задвижи една малка местна общност и да постигне устойчива цел? не по начина, по който политиците обикновено казват. Ние а, включихме гражданското участие. Това е плана, ето, е, или се включвайте, или не сте с нас. Не така. А като е, оценихме какво мислят хората а, няко, е, казахме, искаме устойчивост 100% енергосамостоятелност. Един каза, добре, аз ще започна да ползвам слама, други казаха, аз ще изградя малък тец, който ще захранва целия остров. И така те си направиха сметката и видяха как ще им излезе по-изгодно. Купува се, се слама от местните земеделски производители. А населението на острова се включи, трябваше малко да се бръкне в джоба, но спечели много. А, какво печели всеки от а, тях? Фермерът а, е, намира за изгодно да превръща инак ненуждата слама в енергия. А, туристът а, плаща на хотелиера, за да дойде на този остров и се запознае с този проект и много нови работни места а, се появиха на този остров в регион, който иначе страдаше от нарастваща безработица. А, проектът бе за възобновяеми източници. Има и ветротурбина. Знаете, като сложите перката, какво става? Хората гледат нагоре и казват, оле, че е висока, мале, че е грозна, и не мога да го слушам това нещо 24 часа да ми бучи на главата. Ако обаче това нещо е твоя собственост, тази ветротурбина и знаеш, че генерира 100% възобновяемо енергия, с която по, а, захранваш собствената си къща, гледаш го с други очи и казват, о, това е моята перка. И освен това, когато нещо е твое, то е красивичко, а какво, както и да изглежда на околните. А тук всичко е собственост на местните, на местните фирми, на местният общински съвет сега имат нова цел от 2030 година искат да прекратят използването на горива от изкопаеми източници. Аз мисля, че ще го постигна, защото общинските автомобили вече се движат с а, електричество, генерирано на място. Да, знам, имаме проблеми с, с а, безработицата, но а, пък а, има а, сега голям прилив а, на заетост, свързан с възобновяемите източници. Промяната винаги има нещо лошо и нещо добро. Знам, че е трудно да говоря а, така в а, свят, където а, възможностите за потребление се свързват с глобални схеми. Но на нас не трябват а, пари, за да бъдем устойчиви на място локално. Всички култури имат нещо, с което да се гордеят. Ние като политици трябва да помогнем да се открие това нещо, да го подпомогнем и то да расте ние трябва да имаме тази отговорност, защото ние създаваме правилата. Помислете за целевите групи. Когато говорим за политика на селските региони, ние изготвяме тези формуляри, които хората трябва да попълват, ако искат да им се финансират проектите. Не знам как е при вас, но в Дания хората, които работят, които живеят в селските райони няма това ниво на образователен ценз, което имат гражданите. Много неща се правят на доброволни начала и чрез взаимопомощ. Ако им дадете един формуляр, задушавате цялата инициатива. Т.е. трябва да адаптираме законодателството към целевата група. Както споменах, ние сме много различни като държави членки и слава Богу. Това означава също, че трябва си даваме сметка, че е трудно да се измислят правила, които се прилагат повсеместно и еднакво. Ако погледнем само БВП, е, ще ни бъде трудно, ако мислим, че това е правилният начин. Аз ако погледна един, един силно населен район, а, и питам хората какво искате, те ще ми кажат не искаме пари, а, ние ще се оправим сами, просто ни ни пречете. А, ако трябва да правите нещо, опитайте се да не, да не създавате пречки, които да не спъват. Това трябва да помним като политици. Трябва да пазим а, равновесие. Да, трябва да има процедури, но нека те да не бъдат такива, че да задушават местната инициатива, която би могла да изведе местната общност на по-високо ниво. Благодаря. Благодаря ви. Имаме седем записали се за и изказваме. Трима от национални парламенти, четирима от Европейския парламент. Ще дам думата на Никос Хризопелос, който искаше думата при предната сесия, но не остана време. Да, благодаря. благодаря. Ще говоря на гръцки. Сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти е особено важно и то в, най-малко в, в две отношения. Защото ако можем да обменяме мнения и мисли, ще можем и да сътрудничим, да сътрудничим в нашата политиката, която планираме. В момента политиката идва, еманира от правителствата. Същото въжи и за европейската, и за европейската политика. В Европейският парламент а, ние наистина искаме, искахме да водим диалог за следващия програмен парламент между правителствата, регионите и гражданското общество, за да може да подготвим споразумението за партньорство. Но правителствата като ще ли се колебаят дали да участват в този тристранен диалог с нас и с гражданското общество. Те не искат да се ангажират, не искат да сключат договори, не искат да сключат правно обвързващи задължения, споразумения но а, е необходимо, а, за да може а, да се създаде такова, партньор, такова подобно партньорство между гражданското общество, регионите и държавите. За да може в началото на 2014 година всичките страни да са готови с качествени програми, да са готови да подпишат споразумение за партньорство с комисията. Малцина са а, достатъчно осведомени за трудностите, което е, които едно подобно сътрудничество предполага. Искам да спомена две неща. Първо, макроекономическите условия. Вече много от нас се изказаха срещу тези условия защото те осъждат регионите и обществата, като намаляват финансирането им а, поради недоброта, а, а, недобрите резултати на държавата. Но а, парламентът прие този принцип на, на тези условия без какъвто и да е диалог. Но, а, когато това значи, че утре ще трябва да прилагаме тези изисквания. Ние, които работим в Европа. Но Европейският парламент никога не е приемал официално тези принципи на своя пленарна сесия. Не е гласувал по тях. И затова аз лично бих предложил на националните парламенти да обсъдят и ясно дефинират какви са отговорностите на правителствата. Защото а, всички докладчици, всички европейски депутати се опитаха да ни убедят, а, а пък ясно е, че тези условия, които се изискват макроекономически, ще имат катастрофални, доведат до катастрофални последици. И още нещо. Бюджетът Европейският парламент, на комисията поиска европейски бюджет, а не някакво сглобяване на 28 национални бюджета в едно цяло. Значи, не е едно и също дали ще обсъждаме 28 различни бюджета или тъй като различните страни имат различни нужди по отношение на заетостта, по отношение на иновациите е, и, и, и по включването на различните социални групи. Тоест, трябва да помислим как ще постигнем европейските цели чрез националните такива. И в заключение ще кажа нещо, което според мен е особено важно. Много а, а, национални парламенти съзнават а, слабостите на политиката на тройката, но не, само националният, само Европейският парламент е, изказа ясно мнението си по този въпрос. Става дума за една институция, създадена адхок, която взима решения без тези решения да бъдат подлагани на гласуване. А става дума за важни, важни решения на Европейския парламент. А, а, а, този начин на процедиране, този начин на взимане на решение от тройката а, има голямо значение. И затова когато една политика няма макроекономически цели, когато тя има, нанася колатерални съпътстващи е, вреди, тази политика трябва да бъде коригирана. А това го иска и гражданското общество. Е, значи, става, в никакъв случай политиката не трябва да вреди на здравеопазването, на образоваването, на здравеопазването или на социалния диалог. Не знам доколко националните парламенти участват в подобни, взимане на подобни решения. Но по този въпрос няма сътрудничество между националните парламенти и Европейският парламент, макар и а, той да има много голямо значение за европейските граждани. В своите комисии Европейският парламент обсъжда тези въпроси, той поиска променене на някои от тези политики. А, и, и, хубаво е, че в страните засегнати от кризата тези въпроси се обсъждат задълбочено. Търси се според, партньорство, за да може по-добре и по-бързо да се продолее кризата. Благодаря. Сега Антонио Ларко Ернандес. Благодаря, господин. Благодаря, госпожо председател. Аз е, que intentamos eh, introducir sobre lo que es coherencia ultraperiférica, economía social y región. Всъщност, е, ние трябва да разгледаме различни аспекти. Разгледахме по-голямата част от тях. Комисията прояви голяма активност по отношение на крайно отдалечените райони. Също така се предвижда бюджет в Европейския съюз, специално за крайно отдалечените райони и при изпълнението на този бюджет ние бихме искали да се проучи е, пътната карта във връзка с социалното сближаване. Говоря за целия бюджет и е, аз е, искам да направя още два коментара. Фондът е изключително важен за нас. Говоря за фонда за подпомагане на крайно отдалечените райони. Социалните проблеми е, са от е, принципен характер в е, днешна Европа. Не става дума само за технически въпроси. Техниката, техническите аспекти не трябва да бъдат приоритетни. Социалните проблеми могат да се решат с призива повече Европа. Всички трябва да осъзнават това. В Испания това се осъзнава най-вече от представителите на народните партии. И искам още нещо да спомена. Става дума за показателите, които се използват за измерване, най-често брутния вътрешен продукт. Той беше споменаван много често, но този показател не включва социалните аспекти. Европа трябва да положи усилия да използва и други показатели, БВП е, сам по себе си не е достатъчен като показател. Ние, като представители на Народната партия в Испанския парламент, желаем да е, бъдат включени и други параметри за измерване. Благодаря. Благодаря, Виктор Бощинаро от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, скъпи приятели, тази дискусия е особено навремена. Да не забравяме, обаче, на първо място, и аз разбирам, съвсем легитимно се притеснявате за макроекономическите предварителни условия. Тук не трябва да отчитаме и че Европейския парламент системно и постоянно беше против това, но нито едно правителство, включително вашите правителства, не каза дайте да се върнем и да обсъдим нещата още веднъж. А вие сте длъжни по конституция да държите а, сметка на, на а, правителствата, да ги питате защо. Сега аз ще говоря за а, Кохезионния фонд, че от 66 милиарда, от които 10 са за а, инструмента свързаност на Европа. Парите са много, но те могат да се разходват само мъдро. Ако съществува на 1 януари съответната а, законна рамка има голям потенциал за европейските градове и села във всеки, всяка от нашите страни. Става въпрос за отоплението, голям проблем не само в Централна Европа, а и другаде. Е, можем да пестим енергия, като санираме сградите, обществени и частни това е възможност в двата фонда, в кохезионния и този, за който отговаря колегата Обрихт за регионалното развитие. И така, използването а, на а, отоплението по ефективен начин, чрез а, намаляване на потреблението и ако става въпрос за трет, за поколение, трето поколение технологии и при охлаждането. А, има голям потенциал, а, включително използване на възобновяеми източници, но за да стане това, трябва да се прилага многофондовия подход, защото сега може да се получи реално финансиране от двата фонда за регионално развитие за сближаване, ако става въпрос за топлоцентрали и охлаждане и инвестиране в сгради. Но за да се приложи този многофондов подход, трябва да има специални институции, управляващи органи и така нататък. Многофондовия подход има тясна връзка с интегрирания подход – от самото начало проектите трябва да са замислени така, че да обхващат и двете измерения. Още нещо. 10 милиарда евро, казах в началото от Кохизионния фонд, ще се насочат към инструмента за свързаност на Европа, докато Европейския парламент в началото бе сам боец за запазването на националните разчети за държавите членки и виждаме същите разпоредби в общите разпоредби, в инструмента за свързаност, в кохезионния фонд и в регионалния. Тоест парите ще бъдат там до 31 декември 2013 година. Много добре звучи, но за да се вложат тези пари. Повече от 16% от инструмента за свързаност на Европа а, трябва да имаме готови проекти, които да отговарят на стандартите, на изискванията на този инструмент. Няма значение за каква свързаност а, за а, железопътни линии, за пътища, за енергопреносна мрежа за интернет връзки. Ако могат да го направят в своите граници, държавите членки, добре, но ако не, на 1 януари 2017 година 17% май от вашите пари ще се а, върнат а, автоматично на Брюксел. Понякога има възможност, защото и ние много сме наблегнали на важността на административния и институционален капитет. Държавите членки са длъжни да изградят този капацитет, за да могат да а, гарантират качество на тези проекти. Това е нашия принос на Европейския Парламенти така приехме всички необходими регламенти. Сега зависи от националните парламенти да направят оценка на готовността на своите правителства да приложат регламентите. Вие сте задължени като парламенти по Конституция да направите така, че съответните власти в нашите държави членки да са подготвени и да, и да действат на време. Всякакви обяснения ще са добре дошли, но няма да доведат до резултат. Това е огромна отговорност. Понякога невероятно жестока битка водим ние тук с съвета, с вашите правителства, държавите членки. А обръщат внимание те на междудържавните отношения, решават се въпросите в борба между държавите. А ние тук в парламента прилагаме ясно очертан комунитарен метод. Метод на общността. А сега е ясно. В това време на недостиг на средства за капиталовложение, нашите граждани, нашите региони трябва да видят полста от европейските инвестиции, което е възможно, ако изискуемите условия са на лице до края на 2014 година. Иначе ние ще се оплакваме, включително моята родина Румъния, за това колко ни е трудно, как не ни стига времето. Хората няма търпение да чакат. Няма време. Благодаря. Благодаря, Виктор. От Харватия господин Петър Варанович сега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. За първи път имам възможност да говоря в Европейският парламент и да споделя с вас опитът на моята страна, най-новата страна членка на Европейския съюз, да кажа и няколко неща във връзка с проблеми, които възникват редовно. Някой тук казаха, че явно е, че Европейската комисия настоява за финансова дисциплина при освояването на средствата от европейските фондове. И това е едно положително явление. Защото ние в Харватия не обичаме да има, се правят инвестиции без ясна стратегия и без ясни цели. Дори най-развитите страни в Европейския съюз не могат да си позволят лукса да правят подобни инвестиции в бъдеще. Това първо. Второ, нещо, което според нас е приоритет на развитието. Това е развитието на енергийният сектор. Целият Европейски съюз е изправен пред същите проблеми. Недостатъчна, недостатъчна на енергия. Необходима е по-висока енергийна ефективност, необходимо е изграждане на енергийната инфраструктура и привеждане на националните ни стратеги... енергийни стратегии в съответствие с стратегията на Европейския съюз. Съществува и въпросът за ролята на националните парламенти в прилагането и е, мониторинга на кохезионната политика. Парламентите могат да направят повече. Моят опит показва, пък сигурен съм, че и вашият опит показва, че всички европейски институции, всички национални правителства а, действат в едни много ясни рамки. Това е общото законодателство. Те а, е, има е, конкретни документи, които налагат е, правно задължение, те са правно обвързващи за националните парламенти и до толкова, колкото се отнася до прилагането на кохезионната политика. Ако това не се направи да има такива задължителни документи, бих се отнасял скептично към това дали ще можем да убедим националните правителства да издадат подобни документи. На остров Кърк, както се каза, искаме да строим терминал за течен газ, за да може там да приемаме големи количества втечнен газ, който да бъде след това а, транспортиран към вътрешността на страната и на Европа. Това е въпрос не само за, на Харватия, той се отнася до бъдещето на Европейския съюз за изпълнение на неговата особено важна цел за постигане на енергийна независимост. Описът, опитът ни от някои споразумения за партньорство – не е особено положителен. Нека бъдем откровенни по този въпрос. Економическата зона, Република Харватия искаше да обяви изключителна економическа зона, но не успя да го направи, тъй като не се съгласиха нейни съседи. И по тази причина сега сме свидетели на изчерпване на рибните запаси в Юнийско море. Необходимо е да се направи нещо по този въпрос и комисията вероятно трябва да подеме инициативата и да предприеме действия спрямо страните, които искат да получават пари от този фонд, но тези фондове трябва да бъдат в полза на всички. Сега а, а, докладчик, а, който а, отговаряше и за измененията на Европейската а, група за териториално сътрудничество. Благодаря, а, госпожо председател. Това, което може да се препоръча в настоящата форма, всъщност е, че е, би трябвало да гласуваме, да се гласува всичко това. Искам да се спра и на една друга тема. Тя е свързана с е, обстоятелството, че всички тук сме събрани заедно и това е добра възможност за обмен между националните парламенти и Европейския парламент. Обаче е, не трябва да правим това веднъж годишно а по-често и в по-широк състав. Защо? Лисабонският договор ни възложи обща отговорност за европейската политика и нейните инструменти. В момента обаче нещата все още изглеждат така, че Европейският парламент е, преговаря с съвета, т.е. с е, правителствата, а от вашите уста чувам само думите, че основният ми партньор е правителството. Е, централната роля на правителствата в Европейския съюз е, и в проблематиката свързана с регионите е, все още е на лице. Но това не трябва да продължава така, ако искаме да преодолеем дефицитите на демокрация в Европейския съюз. Ние сме избраните представители на гражданите на европейско равнище и трябва да преодолеем тези дефицити на демокрация. От много ваши изказвания стана ясно, че кризата в в економическата и социалната сфера, бюджетната криза, кризата на местно и регионално равнище все още не е преодоляна и са необходими общи усилия, за да можем да тласнем нашите граждани отново по пътя към благоденствие и добро съвместно съществуване. Обаче трябва да се изберат най-добрите начини за действие. Разбира се, обменихме мнения за важността на структурния и кохезионния фонд, за това, че това са необходимите инструменти за подпомагане на структурно слабите региони. В края на 2013 година, където се намираме сега, краят, това съвпада с края на програмния период 2007-2013 година и след около 6 месеца седмици, е, от 1 януари вече ще разполагаме с новите инструменти. И буквално в последната минута е, успяхме да е, постигнем споразумение с правителствата още през пролета 2011 година очаквахме становище от комисията обаче ги получихме на 7 октомври 2011 година, както по отношение на а, финансовата рамка, така и на регламентите за фондовете. Парламентът реагира относително бързо. Юни-юли и 2012 година решенията на парламента, както по многогодишната финансова рамка, така и по структурния регламент бяха на лице. От тогава ние обсъждаме и преговаряме преговаряме с съвета и буквално в последната минута беше постигнато споразумение. Имаше дискусии, е, които е, е, бяха а, изпълнени с а, а, най-различни а, игри на думи, с а, празнословия, ако щете, а, така че а, всичко това а, беше премахнато в текстовете. А, ние а, знаем много добре, че а, тези инструменти са необходими за кризата, за нейното решаване и а, от този подиум мога да кажа, че комисията започна преговори по е, договорите за партньорство, започна да проверява проектите за оперативните програми и, както каза представителят на комисията, трябва да бъдат е, проучени е, екс-анте условията и да бъдат изяснени. Това е един от най-важните акценти в стратегията на Европейския съюз и в частност на комисията беше казано, е, че е добра тематичната концентрация като инструмент, обаче това, което ни е необходимо е гъвкавост по отношение на съдържанието, защото регионите са различни. Сега, когато работата трябва да започне, отново започва дискусия между комисията и изпълнението на е, регламента за фонда. Въпросът е, е дали е, е, това са е, действията и в такъв порядък ли трябва да бъдат изпълнявани, за да бъдем доволни в бъдеще. Аз мисля, че е, както казаха много от колегите от Европейския парламент, ако вие задължите по-силно вашите правителства, е, така че в съвета да е, се е, споразумеем по-добре, мисля, че ще постигнем по-добри резултати. Защото често се получава така, че между исканията и възможностите за тяхното удовлетворяване от една страна и практиката от трета страна съществува много голяма разлика. Е, е, сега говорихме и за финансовите инструменти. Разбира се, финансовия пазар трябва да се регулира, за да се стабилизират финансовите институции. Това обаче е, води до там, че е, банките, които са получили е, при е, изгодни условия тези пари, те не ги инвестират в економиката. Е, Европейската инвестиционна банка предлага поръчителства, предлага други финансови инструменти за дългосрочни проекти и тези инструменти в повечето случаи изобщо не се ползват. И така ние непрекъснато създаваме пречки сами за себе си, не използвайки тези възможности. Също времено чета, че тази слаба организация, тази слаба степен на организираност в Европейския съюз, която е слаба, се вижда отвън, така че тук проникват чужди капитали. В Великобритания китайците предлагат на британците да изграждат атомни централи. Е, в Германия китайците е, закупуват големи обекти, а днес във вестника прочетох, че е имало конференция в Бюкарещ с 16 е, източно-южноевропейски държави, на които китайците бързо предлагат кредити е, в е, размер на милиарди, разбира се, ако се използва тяхна технология. Говорим за трансевропейски мрежи, говорим за единни технически стандарти за оперативна съвместимост, Китай предлага следното. Ако купите нашите високо е, скоростни влакове, ще създадем ЖП връзка от България и Румъния е, до Китай. Но това едва ли е най-добрата възможност е, и едва ли решава проблемите. Аз е, мисля, че за да се намери решение, трябва да изградим още по-добри мрежи, отколкото до сега и е, то е, по начина, по който го демонстрирахме днес с е, днешната ни среща. Господин Екеш от Унгария. Köszönöm, elnök asszony. Az ember egy ilyen e, együttes ülésre készül, akkor általában úgy... E в общи линии човек, разбира се, се подготвя за това, което ще каже, но когато изслуша един подобен интересен дебат, получава хрумват му и нови неща. И, у нас се води дебат, дебат със социално измерение по отношение на партньорствата. През март 2013 година парламентът прие нашият парламент прие Унгарската стратегия за устойчиво развитие. И когато говорим а, за бъдещето, виждаме, че е необходим омбудсман, който да има право на вето, което да налага, ако сметне за необходимо. А в името на а, интересите на бъдещите поколения. А, значи говоря за Унгария, но това се от, отнася за всички. Ставаше дума за енергийна независимост. Сърбия, Румъния имат своите електропреносни мрежи. Подобно положението и в Германия. Но въпросът е как ще се използват ресурсите. Дали те ще се използват за реализиране на енергийната стратегия. Както казах, Унгарският парламент прие стратегия за устойчиво развитие. Тя включваше и стратегия за обработваемата земя. Така че да подготвим е, едно бъдеще, което да гарантира по-силни малки и средни предприятия в Унгария. А това би дало от своя страна възможност да се разкрият нови работни места. Значи новата ера, която ще започне през 2014 година, какво, какви са нейните отличителни белези? Преди всичко, е, децентрализираната дейност. А, в Унгария а, това е характерно. Ще имаме агломерации, градски агломерации а, и общини, които ще подготвят своите собствени програми които трябва да отговарят, разбира се, на общата стратегия. бе проведена конференция в Будапешта, където присъстваха германски и румънски депутати. И там обсъждахме въпроса на партньорството. Ugye, hogyha ezekre a dolgokra nem figyelünk oda, élelmiszer biztos. De az да вземем следният пример. А, а, да вземем примера с а, гасеницата. Ако тя не, се, не мине при всичките етапи на развитие, от нея няма да излети пеперуда искаме да имаме една по-силна Европа. за да може да не се изнасят нашите предприятия в Индия, в Китай или където и да е друга, де, да може нашата конкурентоспособност да е достатъчно висока. А, а става дума за конкурентоспособността на Европа, конкурентоспособността на Европа, която е застрашена, застрашена от а, а, скъпите услуги и от скъпата работна ръка. И затова трябва да помислим още един път, да помислим още един път за проблемите за енергетиката, свързването на енергийните мрежи, регламентирането, на енергетиката и за съвместната дейност, партньорство и сътрудничество. Това, е от което имаме нужда в Европа, за да запазим нашата конкурентоспособност. Иначе няма да успеем. Както каза нашият колега от Германия, трябва да намерим правилната посока и да използваме ресурсите, с които разполагаме, чрез ефективно сътрудничество за по-висока конкурентоспособност. Само така ще преодолеем последиците от кризата. Благодаря. Сега представителка на Испания. Надявам се преведачите да останат с нас още за малко, за да може да чуем и отговорите на колегите. Мария, ако обичаш, колкото може по-кратко. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да говоря съвсем накратко, предвид на някои от мненията, които споделихме днес. Мога да кажа в заключение, че ни тревожат едни и същи неща. Ние отговаряме за различни области и нива на прилагане, съответно ние на европейско, а националните парламенти на национално ниво. Спомнете си какво каза господин Целър. Ние може да отговаряме на нашето ниво, европейското, а, държавите на национално за фондовете. Но подобни събирания са полезни, защото можем да координираме дейността си, да чуем а, какво а, притеснява хората, какво не им харесва. Аз чух а, испанския сенатор, той говори за социалната кохезия. И да ви припомня, колеги, когато говорим за сближаване, за кохезия, това означава да се влагат средства в хора. Затова Комисията по регионално развитие поиска увеличение от 25% на този фонд. Аз бях в деба, на дебата с съвета и именно съвета съкрати средствата и в съвета имаше представител на моята страна, на правителството на Испания, така че всеки трябва да си носи отговорността. Генералният директор по-рано отбеляза, че е, през миналия месец е участвал в много дебати в цялата страна. Чувам го от всякъде. Няма достатъчно информация. Дали генерална дирекция а, Реджи възнамерява да увеличи нещата си, защото включително занимаващи се с фондовете, защото поради законодателните промени тази генерална дирекция е пренастоварена. А какво ще кажем за член 5? А, ще бъде добре кога да изпратите е, таблици с, гафри, с графици, е, за да се вижда кога ще се сключват тези е, партньорски споразумения, кога ще се приемат плановете за прилагане. И също така колегата от Дания. Имахте добри намерения, несъмнено. И всички обичаме да стане така, да живеем в една общност, където всички се обичат, нямат проблеми, не се карат. Въпросът е обаче, че всички ни засяга глобализацията. Може да харесваме а, различни а, е, балони, но не забравяйте, че балоните в финансов смисъл се пръскат и кризата а, има ефект на домина. Благодаря. Ще помоля Европейската комисия да отговори. Първо, заповядайте. Благодаря, госпожо Хюбнер. Благодаря за изказванията. Толкова проблеми поставихте, че е много трудно. Ще се опитам все пак да говоря конкретно и направо. Ще ви кажа как стоят нещата. Структурните инвестиционни фондове ще бъдат изключително важен източник на публични инвестиции в много държавите членки. Някои от регионите е единствен източник. Когато правите инвестиции, първо трябва да направите надлежно анализ на потребностите, да видите какви цели искате да постигнете чрез капиталовложението и да дефинирате конкретно как и в какво ще инвестирате, т.е. какви проекти и какви резултати ще се постигнат чрез тях. Това е същината на новите регламенти, така че нормативната база е много по-стабилна. Благодарим на Европейския парламент за помощта, за да стане така. Това е само половината от работата, но сега знаем, че регламентите възлагат огромна отговорност на съответните нива, национално, регионално и местно и това е споделена отговорност. еднакви са възможностите за всички държави членки, когато преди година и половина помолихме държавите членки, председателя прекъсва. Искам да ви кажа, че има правила, които преводачите са длъжни да спазва, така че преводачите ще прекратят работа, тъй като трябваше да се тръгнат още преди 10 минути и тези от вас, които разбират английски, могат да продължат да слушат. on national and regional levels to design the right programming documents. And this is, as I said, not just to please the Commission, this is because it's really necessary. If you make an investment, you need to have this in place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 преговорите исках да отбележа, че всички искаха, имаха еднакви възможности. Няма сега да посочвам с пръст кой се е изложил и кой не. Но и вие имате отговорност да попитате вашето правителство къде е, бяхте вие, защото имаше такава възможност. След това има още четири етапа. Това е публикувано и ще трябва да започнем от нулата. Няма да е от нулата, но ще е много по-трудно. Важно е въпросът за концентрацията е много важен и много важни са в решенията, които трябва да се вземат. Харесвам и това, което разказахте с рецептата за сладкиш.